Благодаря за тази проява на искрена обич. Благодаря и за това, че днес в предаването на Deutschland Funk ме нарече приятел и не ми възрази пряко, а косвено. So. И така, предстои да гласуваме доклада Танок. Колега Танок, имате ли да кажете нещо за свое оправдание? Благодаря, господин председател. Аз вчера казах с нощи основния проблем през последните няколко дни – с, с компромисните изменения, по които водихме много успешни преговори. По много от тях беше компромисно изменение 13 по въпроса за отбелязването на изискването на желанието на Сомалия да бъде призната като независима държава. Имаше някои спорове за про, про, процедурните правила. Е ЕНП Доколкото разбирам с генералния секретар на комисията, ние ще гласуваме по компромисните изменения, след това ще има отделно гласуване за изменението на Дължан да се премахне всякакво споменаване на Сомалия. По този начин ние отхвърляме един от, едно от основните предизвикателства и така бих помолила ЕНП да преразгледа тези а, условия. И Лондонската конференция, всъщност, която беше основната конференция за Сомалия в началото на тази година, експлицитно споменава думата Сомалиланд. Всъщност, това беше една конференция, която на която участваха лидери от целия свят. Аз мисля, че ние трябва да решим този въпрос. Благодаря. Сега преминаваме към гласуване. Компромис едно. За, против, въздържали се, приема се. Изменя 75. За, против. Трябва да проверим. Изменение 75. Електронно гласуване. Wenn die EVP und die Sozialisten sich an der Abstimmung beteiligen, Край на гласуването. По 6 души от страна са гласували. Изменение 76. За. Против. Приема се. 77 за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 против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 103 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за. Компромис 5, нали? 105, извинете, за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. това е някакво ново изобретение. Значи имаме подкомпромис. Значи компромис 6А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 116.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 против, въздържали се, приема се. 123, втора част за, за, кой е за? 123, втора част. Против, въздържали се, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 с устно допълнение за, против, въздържали се, приема се. 129 в две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 130 да проверим. Добре, 129, втора част, електронно гласуване. Начало на електронно гласуване. Wo muss ich das neu machen? Schließen bitte. 38 38 на 10. Приема се. Заместник председателите могат да бъркат само по два пъти. Преминаваме към 130. За. Против. Въздържали се. Приема се. 131. За против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, приема се. Социалистическата група би ли благоволила от време на време да гласува? Сто тридесет и три за, против, въздържали се, приема се. Сто тридесет и четири за,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 против, въздържали се, приема се. 174, не, председателят се извинява, компромис 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим, добре. Край на електронното гласуване. 17 на 31 отхвърля се. 175 за. Против, въздържали се, приема се. 176 за. Про... 176. такъв случай прескачаме и преминаваме към 179. Сто седемдесет и девет. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сто седемдесет и девет. Край на електронното гласуване. 31 на 15 приема се с един въздържал се. 182 за. Против. Въздържали се. Приема се. 183 за. Против. Въздържали се. Приема се. 184 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, приема се. Dafür. 189 за, против,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 въздържали се, приема се. 207 за, против, въздържали се, приема се. 208 за, против, въздържали се, отхвърля се. 209 за, против, въздържали се, приема се. 210 за, против, въздържали се, приема се. 211 за, против,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 против, въздържали се, приема се. 9-2 за, против, въздържали се, приема се. 9-3 за, против, въздържали се, приема се. 9-4 за, против, въздържали се, приема се. 9-5 за, против. Още веднъж 9-5 за. Против, въздържали се. Да проверим. 28 на 18. Приема се. И окончателно електронно гласуване на така изменения доклад. Начало на гласуването. Край на гласуването. 42 за, 6 против, 1 въздържал се. Честито на докладчика. И сега продължаваме с становището. Предоставяне на помощ от Европейския съюз за общността на кимерските турци. Марията Джанако е докладчик. Марията няма какво да добави. И така, започваме с е, компромис 1. Е, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. 16-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3, кой е за? против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис. За, против, въздържали се, приема се. 25-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 28 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Едно за, против. А, имате възражение по осмо изменение. Проверка. Край на гласуването. Да. Прави сте. И така, изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. И е, крайно електронно гласуване по цялото становище с измененията. Край на гласуването. Приема се. Сърдечни поздравления за докладчика. Мариета. А сега преминаваме към доклада за напредъка на Монтенегро. Отново колегата Тънок има думата. Много моля колегите да бъдат е, по-спокойни, да този, който иска да остане в залата, да спре с разговорите. David, I understand you, but... Господин Давид, разбирам ви, но се налага да а, бъдем по-тихи. господин Танок, Чаус има думата. Мистер Господин Танок. Желаете ли да започнете? Много моля другите да запазят тишина. Господин Танок, Черна гора през септември 2010 година е, Черна гора започва преговори за присъединяване с Европейския съюз. Междувременно вече е, има доклад за напредъка е, в усилията на страната да се присъедини, да се доближи до стандартите. Е, има е, различни проблеми в страната, разделение и на семейства, тъй като има определени проблеми с някои от съседите в на територията на бившата е, Югославия. По отношение на изборите, ние нямаме е, възражения. Глава 23 и 24 е, ще бъдат разгледани в началния етап на преговорите и така ще бъде осигурено максимално време за установяване на новото законодателство, което ще бъде предизвикателство за Черна гора но също времено е много важна предпоставка в е, процеса на присъединяване. Черна гора все още има проблеми с е, корупцията, с е, борбата срещу престъпността, с това, което при всички положения трябва да се подчертае, че трябва да продължи дейността за установяване на съответните съдебни процедури, за съкрещаване на е, делата, които е, на съдебната е, фаза на делата, за провеждане на щателни разследвания. Има проблеми и по отношение на някои малцинства, езикови, етнически, както и по отношение на ЛГТБ. Така че ние призоваваме властите там да предприемат необходимите мерки. Всъщност е, един единствен човек е, така да се каже, е, публично известен е, гей. При останалите от страх, че ще бъдат преследвани, няма и достатъчно информация за това какво става с тези хора. Черна гора е, залага на едно економическо развитие, най-вече в областта на туризма. Междувременно вече има е, установена макроекономическа стабилност. И макар, че Черна гора не е, е член на еврозоната, там отдавна е въведено еврото като парична единица от интерес е, и за е, всички държави членки в е, Европейския съюз е да насърчава развитието на туризма, който е важен економически отрасъл за страната. Би трябвало да се повиши институционалния и административния капацитет на държавните институции, които отговарят за ключови области в достиженията на правото на Съюза за едно по-добро сътрудничество между отделните компетентни органи, за по-добра координация. Сто хиляди страници приблизително от Европейското АКИ обхващат тези достижения на правото на Съюза, в които трябва, по които трябва да се предприемат много засилени действия. Затруднено ни са понякога отношенията с Сърбия, но същевременно и по отношение на електроенергията, изобщо в областта на енергетиката, нещата са доста свързани с Сърбия. В Черна гора има и сръбски престъпници, престъпни групи, които създават проблеми. Би трябвало при всички положения да се предприемат по-ефективни мерки за борба срещу така, организирани и престъпни групи от Сърбия, които бягат към Черна гора и се укриват там. Що се отнася до Международния наказателен съд, Черна гора би трябвало да приведе позицията си е, в съответствие с общата позиция на Европейския съюз. Относно ненарушимостта на римския статут. Аз е, е, Знае, че съветът смята, че през следващото десетилетие е възможно присъединяване и на Черна гора и на други страни от е, Западните Балкани, макар че на мен ми се струва, че след е, приемането на е, Харватия би трябвало да има известно забавене в усилията. Но при всички положения, що се отнася до някои от аспектите, свързани с преговорите за присъединяване, може да се каже, че историята е общо взето успешна. Благодаря, господин председател. Приветствам доклада на господин Тана. Той успя съвсем накратко да включи почти всички важни въпроси, свързани с Черна гора. Мисля, че това е много добра основа за нашето обсъждане в комисията. Бих желала само да спомена съвсем накратко някои въпроси, които в общи линии са включени в доклада. Мисля, че доклада се фокусира добре върху проблемите, особено в сферата на правосъдието, вътрешни работи, включително организираната престъпност и корупцията и въпроси свързани с изграждането на капацитета за водене на преговорите. Акцентът върху тези сфери ще бъде изключително важен за предприсъединителните преговори. Искам да подчертая специално необходимостта за засилване на работата на съдебната система в борбата срещу корупцията и организираната престъпност, като важни аспекти, в които очакваме ясни и осезаеми резултати. Това е свързано също така и с разследването и наказването на престъпление на високите етажи. Не е необходимо да се каже, че за да се приключат успешно преговорите, е, Черна гора трябва да подобри административния си капацитет. времено се радвам, че доклада се опитва да засили връзките между политиката и гражданското общество доколкото разбирам, че представител на, пред, доколкото разбирам, представители на гражданското общество са включени в работната група и те участват пряко в преговорите за, пред, за присъединяване. И това е пример, който трябва да се следва от други държави. И накрая искам да благодаря и да поздравя на Черна гора за усилията и е, мисля, че ние трябва да насърчим Черна гора да продължи с напредъка си и да продължи с добре свършената работа до тук. Аз също искам да поздравя господин Танок за този отличен текст. Помня доклада, който господин Танок още преди година писа за Черна гора. Той също беше много добър. В доклада се повдигат а, някои въпроси във връзка с а, напредъка, в Черна гора. Наистина приветстваме, че са проведени свободни и демократични избори. Приветстваме това, че и ролята на парламента е засилена. Това е истински напредък също и по отношение на медиите. Бяхме отправили критика в последния доклад. Ето сега има напредък. В доклада освен това се казва, че все още има проблеми във връзка с корупцията, че гражданското общество те първа трябва да се развива както и че трябва да се вземат мерки за борба против дискриминацията. Към момента нямам какво повече да кажа. По всяка вероятност ще внеса няколко предложения за изменение, но наистина съм доволна от представения ни текст. Смятам, че и други политически групи ще внесат свои предложения. Много се радвам, че ще дискутираме. Луначек. Пожалуй, Луначек. Благодаря, господин председател. И аз бих желала да похваля колегата Танок за неговия доклад, който е много точен, много кратък е, за ситуацията в Черна гора. И аз се радвам, че имаме голямо мнозинство в парламента, което подкрепя подкрепя напредъка в предприсъединителния процес на а, Черна гора. Утре ще се проведе съвещание на предприсъединителната група. Ще разгледаме е, измененията е, заедно с колегата Танок. Искам обаче да е, кажа няколко думи за няколко неща. Едното от тях – е, че може би ще бъде добре да се спомене, че е, Черна гора в конституцията си се самоопределя като екологична страна, което не винаги е така, особено в големите туристически проекти, в е, произвеждането на енергия, там трябва да се постигне напредък но това, което пише в Конституцията, може да помогне на някои държави да постигнат екологични успехи. Аз се радвам, че ще се започне с глави 23 и 24. Това е ос особено важно за държави, в които много неща може да се направят за корупцията. Много проблеми следва да се решат. Радвам се, че господин Танок вече е включил значението на сътрудничеството с гражданското общество. Имаше едно изслушване миналата седмица, всъщност две, преди две седмици за прозрачността в процеса процеса на разширяването. Бяха цитирани добри примери, бяха споменати е, е, мнения от Харватия за това какво може да се направи по-добре в бъдеще за ролята на парламентарния надзор. Аз бях много положително Е, не точно изненадана, но отбелязах се задоволство по време на срещата си с посланника на Черно гора, че председателите на важни парламентарни комисии по евроинтеграция, някои други председателски места на парламентарни комисии са дадени на а, членове на опозицията. Това е добре за парламентарния процес. Господин Танок спомена проблемите на ЛГБТ. Той се срещал с депутат миналата седмица. Искам в доклада обаче да се каже в доклада, че все още има хомофобия в страната, но правителството започна да работи по план на действието и това беше първото ам, правителство, което започна дебат по проблемите на ЛГБТ. И а, макар че аз съм съгласна, че продължава да съществуват проблеми в страната, подкрепям а, а, усилията на правителството, на общността ЛГБТ и на гражданското общество в тази сфера. В общи линии доклада е много добър и можем да го подкрепим. Благодаря, господин председател. Е, бих искал да се присъединя към положителните коментари е, на моите колеги. Ще коментирам този е, кратък, но много съдържателен доклад на господин Танок. Действително има положителни сигнали в развитието на Черна гора, което, които се подкрепят от е, всички демократични партии. Е, гражданското общество е, е включено в подготовката за присъединяване към Европейския съюз. Участва активно и все по-активно надяваме се. И е, Черна гора ще започне да открива и да закрива главите в рамките на преговорния процес. Действително тревожен е въпросът, свързан с корупцията. Това е, е изобщо много сериозен въпрос за целия регион. Но, междувременно, има успехи в това отношение, има съществено намаляване на престъпленията. Обществото, очевидно, обществеността е готова да предприеме радикални стъпки срещу корупцията и престъпността. По отношение на правата на човека, някои от групите в обществото действително са все още много а, уязвими, има а, неприятни инциденти, а, за които се докладва и се информира, така че ние би трябвало да имаме предвид това в бъдеще. Какво още бих искал да кажа? Черна гора ще се оценява по заслугите си. Но е, естествено ние не можем да откъснем страната от е, съседите е, в Юго-Источна Европа. Необходима е подкрепа не само от страна на Европейския съюз, от Брюксел, но най-вече от правителствата в този регион. Благодаря ви. Е, е, е. Благодаря, господин председател. Докладът, който ни представя господин Танок, е изключително интересен смятам, че много обективно а и предпазливо е осветлил нещата. Искам да повдигна един въпрос, който или няколко въпроса, които едва ли имат място точно в този доклад, но все пак са теми, които трябва да очертаем, за да имаме ясна представа за тази част от Балканите. Първо, това е темата корупция и то корупция по високите етажи на властта. Аз съм с впечатлението, че тук не става въпрос за класическа балканска корупция, като контрабанда и други подобни. По-скоро Албания е страна, в която природните ресурси са били е, либерализирани. Това е свързано с много пари, и като кажем, че в тази област има корупция, трябва да си зададем въпроса какви са компаниите, които са получили право да експлуатират примерно природни ресурси или туристически обекти и реализират печалба. Трябва да се запитаме дали тези компании участват и в социалната политика на страната. Това е много важен въпрос, който би трябвало да задават не само зелените в този парламент. Усилията на а, правителството да превърне страната в туристически рай биха могли и да доведат до това страната да стане място, където се гони печалба за, след, за сметка на околната среда. Вторият, вторият момент е въпросът за безработицата. Съгласно статистиката, безработицата през последната година е нараснала значително, като в момента възлиза на почти 13%, нещо, което никак не е малко. А, ситуацията в много страни в Европейския съюз е подобна, но това не намалява значимостта на този процес и се питам какви мерки се вземат в Черна гора за борба срещу безработицата, особено безработицата сред младите хора, която е твърде висока, както и в други страни от Европейския съюз. И още нещо, ние ще внесем предложения за изменение в това отношение, но би трябвало да се изтъкнат и проблеми във връзка с обществените блага и социалните права. Това са въпроси, например, като обучение, образование и прочие. защото в това отношение има проблеми, особено ако говорим за деца от бедни, бедни семейства. Този проблем го имаше примерно и в доклада за Албания. А, трябва да се проучи дали е така, аз смятам, че е така и ако е така, този въпрос трябва да се включи в доклада, защото процедурата по а, а, приемане, е, по започване на преговори, трябва да обхване всички области на живота. Благодаря. Sì, abbiamo terminato la lista degli shadow con il collega Huntis. С това изчерпахме списъка на докладчиците в Сянка. Сега господин Петърле, после господин Качин и след това представителя на комисията. Ще ви помоля да сте кратки, защото имаме да обсъждаме и Китай и Ирак. Нямаме много време. По една минута на оратор. Петърле. Грация, президенте, молто бревменте. Не оглашам се из влюдности заради скупне претеклости, ампак и жели. Благодаря, господин председател. Очевидно всички сме обладани от желанието за общо бъдеще в Европа. Има известен напредък по отношение на Черна гора, да, що се отнася до принципите на правовата държава, съдебната власт и така нататък. Има проблеми, но важното е да се подобри административния, институционалния капацитет. Мога само да ви похваля. Браво! Колегата Качин. Благодаря, господин председател. Черна гора е най-малката държава в е, региона. Черна гора бе и най-малката република в е, бившата е, Югославия. И в този смисъл ще изиграе една водеща пионерска роля за малките държави на тази територия. След Харватия Черна гора започна преговорите за присъединяване още по време на е, кипърското председателство е, се е, отвориха и допълнителни глави, 25-та, научни изследвания. Така че до тук нещата върват добре. Черна гора би желала да се присъедини към Северноатлантическия е, пакт, е, към е, общите структури. Хубаво е да подчертаем, че диалогът между Сърбия и Прищина се разви с посредническата роля на Черна гора на едно по-високо равнище, тъй като Черна гора покани всъщност президента на Косово. И аз мисля, че това също е един положителен сигнал. Господин Ланга има думата сега. Имате думата. Благодаря, господин председател, че ме поканихте по този доклад. Аз мисля, че в общи линии доклада отговаря много на е, доклада за напредъка на комисия, от комисията, който беше опубликуван през октомври и подчертава посланието на доклада на комисията а по-точно, че правителството на Монтенегро продължава да работи по програмата за евроинтеграцията с, с многопартийно съгласие по въпроса. Това е много важно, особено след е, неодавна проведените избори и ние очакваме, че новото правителство ще се занимае с тези въпроси в началото на декември. Една от важните задачи за правителството е приемането на конституционни норми за реформи в съдебната система. Искам да подчертая също така, че в е, работната група участват и са добре представени групи от гражданското общество и от неправителствените организации, което помага на Черна гора, тъй като тя може да извлече полза от участието им. Също така се насърчава решаването на въпросите с съседните страни. Това е ясно от политиката, която преследваме да се работи по тези въпроси без е, отлагане. Позволете ми да ви информирам за напредъка в общите преговори за предприсъединителни преговори. Е, пред предстои, всъщност извършва се един скрининг, който ще приключи през юни 2013 година. Имаме доклади вече за този скрининг, особено по глави 23-24. Там напредък е добър в работната група и се надяваме, че ще може да приканим гражданите на Черна гора да подготвят документите си, е, особено по глава 25 по научните изследвания. Тази глава ще влезе в съвета доста скоро и се надяваме, че на междуправителствената конференция на 18 октомври ще може да се отчете напредъка на Черна гора в тази сфера. Председателя, благодаря. Сега ще дам думата, преди да дам думата на господин Танок отново за окончателни коментари. Искам да напомня на колегите, че крайен срок за измененията е 11 декември, 12 часа на обед. Господин председател, съвсем телеграфно. Искам да благодаря на всички колеги, които казаха любезни неща за доклада. Искам да благодаря на секретарията и на Питър за това, което направи той да ми помогне. Черна гора е малка държава, тя върви обаче по правилния път. Е, това, което казахте за постановката в Конституцията, че Черна гора е екологична страна. Това е хубаво. Въпрос повдигнат от господин Вайгел за граничните спорове. Аз очаквах, че комисията ще се изкаже по този въпрос. Харватия, да се надяваме, няма да се присъедини към Европейския съюз, без да се решат тези гранични спорове. Безработицата, както казаха колегите, е, е проблем, стратегията е важна, образованието играе много важна роля, независимостта на съдебната система е ключов въпрос. Понякога в една малка държава всеки познава всеки го и много е трудно да има пълна независимост, защото може човек да се сблъска на улицата с, с съдия, когато познава. Те работят по този въпрос, обучават своите магистрати. А, във връзка с срещата с, парламентаристи от Черна гора. Аз ще бъда в Берлин след няколко дни. Ще се срещна с тях. Благодаря на господин Кукън и на другите колеги за подкрепата им за този доклад. You, Благодаря, господин Танък. И така, вече можем да преминем към следващата точка отношенията между Европейски съюз и Китай. Докладчик Бастиан Белдер е тук. Искам да ви напомня, че доклада на АФЕД не се занимава с теми, които вече са разглеждани от Инта а, това беше доклад, прият от парламента на 23 май 2012 година и за това Интер реши да не а, дава становище по нашия доклад. Някои депутати обаче са внесли изменения, свързани с търговията. Предвид изключването на търговските теми от доклада, тези изменения очевидно не могат да бъдат гласувани в нашата комисия и ще се смятат за недопустими. Искам да помоля колегите да вземат предвид колегите да оттеглят тези изменения. Нашата комисия ще проведе втора размяна на мнение днес – Искам да припомня, че крайният срок за внасяне на изменението беше 9 октомври по обед. 333 изменения бяха, прият... бяха получени до крайния срок. Докладчика е изготвил 29 компромисни изменения. Сега ще дам думата на Бастиан Белдер, докладчика, да каже какво е неговото становище. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, geachte collega. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, искам първо да благодаря за 333-те предложения за изменения, които постъпиха и които показват с какъв интерес следите темата отношения Европейски съюз Китай. Имах обсъждания с докладчиците в Сянка и се договорихме за 21 компромиса, които са свързани с следните текстове първо а, съображенията, които изредих току-що, след това параграфи 1, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 15, и 18. Господин председател, искам да уточня няколко неща. С нощи получих предложение по електронната поща и вече му отговорих във връзка с компромис 10. То, то постъпи от е, групата АЛДЕ – Става въпрос за предложение за изменение във връзка с Китайската комунистическа партия, с текстовете за Китайската комунистическа партия и нейната всепризнатост в Китай. Искам сега да помоля докладчиците в Сянка да реагират. От социалистическата група вече получих положителна реакция. И още нещо, във връзка с по-особените отношения между Китай и Тайван, има един параграф а, по този въпрос и аз смятам, че трябва да, подкруп... да подкрепим компромис, но все пак да има отделен параграф за така много деликатните отношения между Китай и Япония, които са важни. Има напрежение в източно Китайско море. Така че предлагам един компромис с номер 20, с който да решим разногласията. В това отношение има само едно устно предложение за изменение – което става дума за свобода на медиите и стратегическо партньорство в отношенията между Европейския съюз и Китай. Свобода на медиите в Китай и свобода на медиите в Европейския съюз, които да са в взаимна връзка и да си съответстват. Миналия месец бях в Пекин и в Шаншинг това беше в началото на ноември, един понеделник на обяд. Имахме много така полезно заседание с клуб на чуждестранни журналисти. И хората ни обърнаха внимание, че така климатът за медиите никак не е добър и ги затруднява в работата им, което е много жалко през 2008 година китайските власти бяха се съгласили да предоставят облегчени условия за работа на чуждестранните кореспонденти. Тази година обаче журналистите отново се оплакват, че обещаната свобода не им се предоставя. Така че ще внеса устно предложение за изменение във връзка с този факт. Надявам се, че вие ще го приемете. Останалите предложения за изменения, които не са част от компромисите, ще бъдат коментирани на съответния списък за гласуване. Благодаря. Е, е, господин се е първият е, в списъка на заявилите желания да се изкажат. Докладчик в сянка. Благодаря ви, господин председател. Е, позволете ми първо да поздравя господин Белтер, тъй като той е подготвил един много уравновесен доклад. който отразява становището е, на парламента по един балансиран начин, както по отношение на Китай, е, така и по отношение на Тайван. Много добро сътрудничество съществуваше е, между докладчика и докладчиците в Сянка. Е, Двадесет и един текста е, са подготвени в от екипа на господин Танок след разговори с докладчиците в Сянка и аз мога да се съглася с тях. Ако не се лъжа, е, по отношение на десето изменение, внесено от е, господин Лотсън, има вече постигнато съгласие. На второ място ще кажа, че е, трябва да се постараем да бъдем колкото е възможно по-честно, по-коректно да отразим темата права на човека. няма принципно несъгласие по отношение на внесените изменения, които се отнасят до а, медиите. Относно е, политиката на Китай по отношение на а, с Тайван, ние не можем да приемем изцяло тази позиция. Още повече, че се пречи на талант да участва в международни форуми. По отношение на а, е, някои от островите, Парашелски острови и други, Европейския съюз а, е, би трябвало да а, е, настоява за участие на всички страни в преговорите. Тук аз имам някои възражения, тъй като а, смятам, че по същ... имам определени резерви, нека да уточня нещата. Имам определени резерви относно начина по който е, подхождаме сега към проблема. Ние винаги сме заявявали, че ще е, стоим на еднакво разстояние, така да се каже, до всички страни е, във връзка с е, тези преговори. Е, за сега се въздържам да изразя някакво категорично становище с моята политическа група. Трябва да обсъда въпроса и ние ще решим заедно дали ще се въздържим е, при гласуването на този компромис или ще го ще се опитаме да го променяме. Е, при всички положения още веднъж много благодаря на докладчика господин Белдър и е, благодаря и за добрата работа в екипа с докладчиците в Сенка. Госпожа Копа. Благодаря, господин председател. Дискусията показва отново колко комплексна е темата. Е, дискусията показва, че има различни е, мнения в рамките на комисията. Това става ясно и от е, броя на внесените изменения. Китай обезпокоява, тревожи една голяма част от европейските граждани. Има такива проучвания на общественото мнение в много държави членки на Европейския съюз. А това същевременно би трябвало да ни насърчи да говорим в един глас по отношение на Китай. Ние трябва да държим естествено на уравновесеността на търговския обмен, на търговските взаимоотношения, на една равнопоставеност в това отношение е, и също време на спазване на правата на човека. Е, при днешната тежка економическа ситуация е съвсем ясно, че би трябвало да поставим във връзка с търговските взаимоотношения на преден план интересите на европейските фирми. Но в никакъв случай не можем да пренебрегнем правата на човека. Свободата на словото, свободния достъп до интернет, свободното свободния избор на вероисповедание и правото свободно да упражняваш, да практикуваш вярата си е, е изключително важно. Същевременно нещата са свързани и с е, правата на интелектуална собственост, с е, подправените, фалшифицираните продукти, с е, е, използването на е, вредни за здравето и за околната среда е, материали при производството на определени продукти, особено пък химикали. Така че това са принципи, от които ние не, мож, не бива да се отклоняваме, трябва съвсем точно и ясно да ги е, подчертаем в доклада. Така че аз се обръщам с призив към докладчика да е, има предвид казаното, е, ако пожелая да стъпи върху тази основа. Господин Бютикофер. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на господин Белдер за чудесното сътрудничество и ще сведа бележките си в момента до едно единствено компромисно предложение, което самият господин Белдер посочи. Това е компромис 10. Трябва да призная, че в този компромис се заема позиция, която за мен е меко казано проблемна. проблемна. В началото се казва, че Европейският парламент смята, че Комунистическата партия на Китай е общо приета в Китай, макар че не се е легитимирала чрез демократични избори. Питам се, откъде Европейския парламент знае, че Комунистическата партия на Китай е толкова популярна, след като няма демократично потвърждение чрез избори. По този начин ние просто я легитимираме, без да е била е, без да е дошла на власт с избори. Значи, е, доверие, което китайският народ не проявява, се проявява от Европейския парламент. Това леко ме обърква. И по-нататък се казва с голяма загриженост, че при приемането на партията сред китайския народ е застрашено от корупция, недостатъчно прозрачност и червена аристокрация. Сега не съм сигурен, че дали е наша работа да се грижим за доверието към Комунистическата партия на Китай. Но за сметка на това съм сигурен, че тези три причини, които се посочват за е, липсата на доверие, е, не са достатъчни. Тези причини можем да ги наблюдаваме ежедневно по интернет, но има и още редица други. Питам се, е, дали трябва да имаме вътрешна потребност да формулираме такава чак внимателна критика. Ако искаме да посочим, че там има корупция и липса на прозрачност и прочие и прочие, защо задължително трябва да започваме текста с, с е, така е, похвала към комунистическата партия? Благодаря, господин Танок има думата. Имаме още една точка, моля, обаче за краткост. Благодаря, господин председател. И аз бих желал да поздравя господин Белтер за отличния доклад по един много важен стратегически въпрос отношенията Европейски съюз Китай. Аз съм председател на групата за приятелство Европейски съюз Тайван и за мен е много важно отношенията между двете държави. също така приветствам това, което беше казано за мир, плана за мир. Китай е много важен търговски партньор и е много важно да поддържаме диалог с този появяващ се е, гигант, но трябва да говорим за комунистическата диктатура, за образованието, за здравеопазването. Е, всъщност трябва наистина да се види какво стана на партийните конгреси. Наистина Китай се развива, но големия въпрос е дали върви по посока на либералното демократично развитие. Има големи нарушения на правата на човека, включително принудителни аборти, незачитане на най-различни универсални права на човека, Право ред в Китай означава реда наложен от комунистическата партия. Каквото и да говорим обаче, ние трябва да работим с Китай, все повече и повече в международните отношения Китай а, показва мускули и в териториалните си води, и на юг в Китайско море с различните спор, а, гранични спорове с. с е, съседни държави. Това е проблем. Е, съществуват обаче и проблеми, свързани с подкрепата в съвета за сигурност на ООН за диктаторски режими в Беларус. Е, също така има едно втвърдяване, един хардлайнерски подход, който Китай приема в международните организации демокрация и това е тревожно. Например, въздържание, гласуването въздържал се в гласуването за Либия. Китай е най-големият търговски партньор на Бразилия, разширява влиянието си в Азия, в Латинска Америка и в Азия, така че ние много внимателно следим тези развития. Госпожа Гомес има думата. Благодаря, господин председател. И ние искаме да благодарим на господин Белдер за доклада му, който и за готовността му да включи а, становища и на други групи, което ще доведе до успешна работа по компромисните изменения. И трябва обаче да спомена, че нашата група трябва да разгледа последиците на новите формулировки, свързани с Тайван. Това е нещо, което трябва да разгледаме. Въпреки това обаче ние сме удовлетворени, че това, което пише, се пише за трудовото право е важно. Това е важно за отношенията с Китай. Не може да си затваряме очите за а, китайските компании и многонационалните компании, които работят в Китай с пълно незачитане на а, правата на затворниците, на хора и на работници. Аз искам да кажа, че лично споделям становището, споделено от господин Бюти Кофер, че парламентът трябва да измерва а, приемането а, на Комунистическата партия. Всъщност ние нямаме начин да измерим а, това и да го квалифицираме. Така че мисля, че би било по-добре да се а, премахне тази начална част на компромисното изменение, а, но аз ще го разгледам, ние ще го разгледаме в нашата група и ще го обсъдим с господин Белдър. Господин Северин. Благодаря, господин председател. Няма да навлизам в детайли. Ще направя една забележка, е, която се отнася до принципното ми становище, когато говорим за е, взаимоотношенията ни с един важен партньор като Китай, би трябвало да се ръководим от собствените си интереси, е, но също и от интересите на останалите ни партньори е, господин Пелдер е, прекрасно е подготвил е, текста, но това е една традиция, върху която трябва да стъпваме всеки път. И естествено ние оценяваме нашия партньор според неговата позиция, според неговата политика. А тя в случая е може и да се променя. Естествено, че правата на човека са много важен принцип за нас и ние никога няма да правим е, големи компромиси и няма да се отклоняваме. Не бихме могли да налагаме е, нашите принципи и ценности е, само когато действително общуваме с партньорите. И в този смисъл господин Белдер би могъл да обмисли някои от компромисните текстове, които ще се разглеждат. Може би аз ще е, внеса някои изменения, именно за да направим този добър доклад още по-добър. Благодаря, господин Северин. А сега ще дам думата на докладчика, господин Белдер, за последни заключителни думи. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на колегите за високата оценка, също и за доброто сътрудничество и на колегата Газолидес, и на колегата Бютихофер, и на господин Танок, както и на останалите колеги. Що се отнася до компромис 10, началото му за позицията на Китайската комунистическа партия в страната и какво общо имаме ние с това? Ми имаме много общо. Ние преговаряме с тази страна и трябва да познаваме преговорните и позиции. А, онази част от текста, в която става дума за Тайван, ще видим как ще протече дискусията в самите политически групи. Надявам се, че ще ме уведомите след това. Аз разбира се самия ще разсъждавам още веднъж по тези въпроси, особено за компромис С и за текста за Тайван. Можете да бъдете сигурни, че темата е изключително комплексна. Това вече беше казано. С интерес и слушах всичко казано. Госпожо Копа, например, вие говорихте за няколко неща, които обаче нямат общо с темата, с която се занимаваме в момента, т.е. собствеността и прочее. Вече беше казано, че има теми, които нямат място в този доклад. Господин Северин, вашите предложения за изменение са много интересни. но те като че ли са по-уместни за един широк политически дискурс, а не за едно политическо становище. Интересно е това, което казвате, но тук имаме становище и форматът на становището е друг. С удоволствие, иначе бих участвал в политически дискурс. Благодаря ви, господин председател. А с останалите ще останем във връзка. Приемам всички бележки, особено във връзка с Тайван и позицията на КПК. Благодаря. Мистер благодаря, господин Белдер, за работата ви по това важно досие. Приключваме с тази точка от дневния ред. Преминаваме веднага към следващата, което е споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейски съюз и Ирак. Искам да помоля веднага да започнем с докладчика господин Мауро. Благодаря. Ще бъда кратък. Ще ви напомня само, <clears throat> че е, към текста е приложен на е, проекта резолюция и би трябвало да имаме предвид формата, когато оценяваме текстовете. Аз мятам, че е, в общи линии би трябвало да дадем една положителна оценка Моментът е подходящ, за да се върви по пътя към е, по-нататъчна демократизация, да се задълбочи процесът на демократизация в Ирак. Е, все още има проблеми в е, вътрешната политика, които затрудняват живота на хората там, но 132 са измененията, които са внесени и които потвърждават очевидно е, сложността на ситуацията. Естествено, че в никакъв случай не би трябвало да економисваме критични бележки е, по отношение на иракското правителство. И можем да критикуваме много във връзка с правата на човека, с политическата криза но Ирак е, трябва да излезе от тази е, трудна е, ситуация. И това <clears throat> бе, в крайна сметка, е, моето идея. Е, между 14 и 15 часа ще се видим с докладчиците в Сянка. Ще говорим още по- активно и целенасочено. След това имаме и среща с делегацията Европейски съюз САЩ, тъй като предстои посещение във Вашингтон. Очевидно по време на срещите ни във Вашингтон ще обсъждаме и тази тема, но при всички положения мога да подчертая, че според мен момента е подходящ, за да насърчим процесите в Ирак и би трябвало да оценим естествено всичко, което е положително. Възраждането на гражданското общество, излизането на обществената сцена на повече играчи. Много от колегите очевидно се интересуват и следят всичко, което става в Ирак. Така че с помощта на техните изменения ние ще е, постигнем един добър резултат, надявам се. Председателят, благодаря на господин Малър. Госпожа Копа има думата от името на социалисти и демократи. Докладчиците в сянка ще бъдат първи. Благодаря по време на първата дискусия, която проведохме, като че ли се очерта обща теза и обща цел – на този доклад. И мисля, че всички сме на едно мнение, че не пременно трябва да има споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Ирак, защото все пак не искаме да помогнем на тази страна да се нормализира и стабилизира. От друга страна обаче насилието и терорът все още се ширят в тази страна и те могат да бъдат преодоляни само чрез солидарност солидарност от страна на а, международната общност. Важно е да се подчертае спазването на основните права на човека и за това смятам, че в споразумението трябва да се предвиди клауза за присъединяване на Ирак към Международния наказателен съд. Ако Ирак не успее да постигне напредък в тази деликатна област, Програмите за сътрудничество би трябвало да се съкратят. Господин Мауро каза, че има 32 предложения за изменение. Някои от тях се отнасят до е, времето, когато се водеше войната, а сега сме на етап, когато искаме да помогнем на Ирак, което значи, че трябва да гледаме напред, а не назад. Да, войната разруши страната, но това, което се очаква сега е да започне политически процес, който дава възможност за изграждане на демокрация и за стабилизиране на демократичния режим. Мисля, че трябва да подкрепим всички онези предложения за изменения, които са насочени към а, умиротворение и борба с престъпността, включително международната. А, трябва да се критикува насилието срещу представители на определени е, религии, срещу смъртното наказание и дискриминацията на жените. Ирак е страна, която има доста общи интереси с Европейския съюз, енергетика, сигурност и така нататък. Тъй, че е в наш интерес Ирак колкото може по-бързо да се превърне в важен фактор на своя регион. Това е общата ни цел. Не съм имала възможност да разгледам предложенията за изменение, за които съобщихте, така че на следващото обсъждане с удоволствие ще се спре и на тях. Благодаря, господин Танок има думата. Аз не съм искал думата, но много искам, но се радвам, че ми давате думата да поздравя Марио Мауро, защото Ирак е едно предизвикателство. Приветствам назначаването на ръководителя на делегацията на Европейския съюз. Тя живее в британска като посолство там. Аз отдавна подкрепям сирийските християни. Не смятам, че се прави достатъчно да бъдат защитени те. Те търсят убежище другата и с едно изключително преследвано малцинство и трябва да се направи много повече от Багдад по въпроса. Загрижен съм от подкрепата за Алмалаки във връзка с Иран и Арабската лига, подкрепата за това, което се случва в Дамаск, позволяването на полети е, е, подкрепата за режима на Башара Ласад. Аз всъщност не съм сигурен дали Либия е спомената, но Ирак е едно предизвикателство. Трябва да го подкрепим е, в възстановяването, в федералната структура, мир, в Кюрдската авто, автономна република. Аз съм работил, аз съм се срещал с техни представители тук в Брюксел и всичко това е много важно. Освен това, искам да кажа поздравление за господин Мауро. Ще продължим да следим събитията в Ирак с голям интерес, защото все още много работа предстои, за да се постигне модел за демокрацията и стабилността. Благодаря господин Танок за изненадващото ви изменение. Госпожа Гамеш, искам да благодаря също на господин Мауро за много важния текст и за споразумението, което наистина дава възможност на делегациите на Европейския съюз да направи нещо, но ние трябва да сме сигурни, че те имат възможности на място и да имат автономност да се придвижват и да си, извършва, да, да си вършат своята работа. Опитах се да а, включа една гледна точка, която според мен може да бъде погрешно разбрана в Ирака, именно, че ние се грижим само за християнските общности. Да, знаем, че те са обект на а, дискриминация и на проблеми, но би било не правилно разбрано, ако становището се занимава само с положението на християни, в които и други общности, шиити, включително и сунити, са страдали толкова много от терористични атаки. Така че а, проблемите са свързани не само с християните, а и с мюсюлманите. Не съм съгласна с онези, които искат да използват този текст, за да вкарат становищата на МКО тук, става дум, тук не става дума за Иран и не бива да а, направим така, че нашите становища за отношенията с Ирак да бъдат е, заложник на това, което мислим за МКО. И накрая аз съм съгласен, е, съгласен с това, което каза Елени Коп е, за високите стандарти, които искаме, трябва да изискваме от Ирак, спазване на правата на човека, благодаря, госпожа Капа. Имаме три, измен, три изказвания. Искам да помоля колегите наистина да се ограничат в една минута. Господин Майер. Благодаря, господин председател. При първото обсъждане имах възможност да изложа позицията на нашата група. Някои държави членки, според мен, така са се изкушили от една война, която е, е война на лъжите. Всъщност става въпрос просто за доставки на нефт. Що се отнася до оръжията за масово унищожение, въпросът е много важен. В тази страна загубиха живота си много хора, 70 хиляди военни също, при, и то при една незаконна агресия, при едно незаконно нападение. 90% от територията на Ирак е несигурна, там няма справедливост, стотици хиляди бежанци, остатъчни радиоактивни вещества и прочие. Господин Мауро, благодаря за доклада. Ние внесохме своите предложения, защото смятаме, че не се казва достатъчно в него. Трябва да се възползваме от споразумението за асоцииране, за да можем от е, името на Европейския съюз да се извиним, че сме очаквали в причиняването на тази война. Сега господин Ландсберги. Ландсбергис, Господин Ландсбергис. Благодаря, господин председател. Само по параграф 9 ще говоря. Има внесено пред, предложение за изменение от колегата Стевенсън. Новата версия на параграф 9, според моята формулировка, ще гласи приблизително така. Призоваваме съвета за сигурност да проучи въпроса за смъртта на 50 души в лагери и затвори в скоро време и да предприеме мерки във връзка с е, преселването и е, установяването на е, бежанци в демократичен Ирак. В лагера Хария трябва да се вземе едно окончателно решение. Благодаря господин Лансбергис. Господин Кукан за една минута. Благодаря господин председател. Оценявам високо работата на господин Мауро по този доклад. Седем са измененията, които съм внесъл във връзка с правата на човека. Правата на човека е част от темите, включени в този доклад, но аз мятам, че внесените от мен изменения насочват вниманието най-вече към засиленото насилие в някои от частите на Ирак. Трябва да обърнем особено внимание и на ситуацията във връзка с беженците, на положението на тези хора. Е, естествено става дума най-вече за параграф 9. Ситуацията в е, беженските лагери е много драматична и е, би трябвало да се спазват основните права на хората, които страдат в тези лагери. Е, заключителни бележки от страна на господин Мауро. Благодаря. Само няколко секунди. Искам да благодаря на колегите за ценните бележки. И още на заседанието на, с колегите докладчици в Сянка ще ги обсъдя днес след обяд не отхвърлям нито едно от предложенията за сега. След като искате да повдигнем допълнителни проблеми във връзка с зачитането на човешките права, добре, няма нищо лошо в това. А, общо взето е в положителна светлина споразумението за сътрудничество и партньорство, за да изведем Ирак от кризата. Приключваме с тази точка от дневния ред. Следващата седмица ще гласуваме по него. А сега каня посланника на САЩ в президиума. Започваме дискусията с него. To... Сега за мен е чест да приветствам послание Кеннет в Комисията по външни работи на нашия парламент, особено след края на избирателната кампания и след преизбирането на президента. Вече може да говорим за нашите отношения с по-голяма сигурност, особено с нашия традиционен и много близък партньор Съединените щати. Затова много се радвам че мога веднага да дам думата на посланник Кенърт и да започнем с вашите встъпителни думи и след това вече ще пристъпим към въпросите от нашите колеги. Искам да ви благодаря, че за това сте тук. Благодаря ви, благодаря ви за поканата. Аз За нас е много а, добър момент а, да се срещнем а, не само а, във връзка с, с преизбирането на президента Обама. Сега е много важна седмица в Вашингтон. Председателя Шулц се среща днес в а, Вашингтон ще се срещне с вице-президента Байден, с други държавни ръководители. Приветстваме диалога на трансатлантическите законодатели в Вашингтон в петък. За нас това е важна седмица. Предвид преизбирането на президента Обама, за нас е много добра възможност да установим отново, да подновим контактите си, за да работим по общите предизвикатели пред нас. Милиони хора наблюдаваха изборите ни аз за първи път наблюдавах президентските избори е, извън, е, бидейки извън е, Съединените щати и ми, за мен беше много интересно как е, толкова много хора се интересуват от нашите избори. И сега много хора се питат какво ще представлява втория мандат на президента за американците и за хората по целия свят. Президент Обама е, встъпи в длъжността си с определени обещания. Той каза, че партньорството и сътрудничеството между държавите не е въпрос на избор. Това е единствения начин да защитим общата сигурност. И смятам, че вече е ясно, че по време на първия си мандат, през последните 4 години, президента изпълни ангажимента си да подновим ангажираността си с света, нашето партньорство с други държави, с многостранни институции, най-вече е, ООН и Европейския съюз. Е, надявам се, че вие ще отчетете, че работихме много силено през последните 4 години, за да задълбочим ангажираността си с европейските институции и особено с Европейския парламент. Удовлетворени сме от продуктивното работно партньорство, което развихме с, с новата институция, службата за външна дейност. Естествено, както винаги става, още много остава неизпълнено, но а, за това има и втори мандат. Нашето правителство е удовлетворено от а, повишените, повишената ангажираност с Европейския съюз, краягълния камък на нашата ангажирано със света, е свързан и с връзките с европейските ни партньори, за да може да се постигне едно изключително важно партньорство. През президентските избори американският народ имаше един много ясен избор и те решително е, дадоха възможност на президента Обама да продължи с втори мандат. Нашето партньорство с Европа е важен елемент е, за нас беше изненадващо, е, че през първия а, и, и удовлетворително, че външната политика е съгласувана работата ни съвместно е на много широка основа. Аз имах удоволствието да улеснявам отношенията между Европейския съюз и а, а, Съединените щати. Всеки ден се решават стотици дребни въпроси в различни е, категории. Една от тях е подкрепата на работата в е, ново появяващите се демокрации, борба срещу е, заплахите, е, подпомагане на най-уязвимите общности и економическото и регулаторното ни сътрудничество. Ще кажа по няколко думи за всяко от тези сфери. Ние смятаме, че подкрепата на стремежите на хората в новите демокрации, е, може би най-важното в нашето сътрудничество. Виждаме едни демократични процеси в Северна Африка и в Близкия изток. Работим, за да можем да засилим е, възможностите на хората там да постигат е, демокрация. Е, Штатите приветстваха примирието и изпирането на огъня в Газа. Светът беше разтревожен. В момента обаче сме постигнали един период на относително спокойствие и това беше постигнато от съгласуваната демокрация на много партньори, включително Египет, палестинските власти, области, други региони, ООН, естествено, нашите европейски съюзници. Както каза държавния секретар Клинтън, сега е един ключов, решителен момент, за да се направи стъпка в правилната посока. Ние трябва да намерим възможност да постигнем траен, трайно развитие, за да може да се отговори на легитимните искания и на палестинците, и на израелците. Работи се, за да се закрепи този процес, работи се с народа на Газа и на Израел. Надяваме се, че постигнем всеобхватен мир за всички хора в региона. Подкрепяме създаването на палестинска държава като част от решението с две държави. В резултат на преки преговори, без предварителни условия между палестинците и а, израелците. Необходимо е да се повиши статута на а, тези преговори а, сега, по други въпроси, в Иран бяхме насърчени да а, установим, че престижната награда Сахаров беше дадена а, на иранец. Продължавам с Афганистан. Ние и международните ни партньори продължаваме да сме ангажирани с подкрепянето на, на прехода. Края на 2014 година ще бъде очевидно важно значение за подкрепата на афганистанските сили за сигурност в борбата им да защитят своите граждани. Приветстваме ангажимента на Европейския съюз в Азия и особено във връзка с прехода, който се извършва в Афганистан. В първия мандат на президента. Говорихме с... с работихме много по Балканите. Държавни секретар Клинтън и госпожа Аштън работиха в Босна, Херцеговина и Сърбия, за да може да се постигнат истинските реформи, които искат техните граждани. Работихме в тясно сътрудничество и в, с Украина. Кати Аштън и Хилари Клинтън издадох съвместна статия във вестника за украинските избори, които трябваше да бъдат честни и справедливи. Ние работим съвместно с Европейския съюз за решаването на тези проблеми. В Азия наблюдавахме исторически преход в Бирма, отново в тясно и координирано сътрудничество с Европейския съюз. Имаше посещение на високо равнище, Катя Аштън, е, Хилари Клинтън неодавна е, и президента Обама е, посети Бирма, както и президента Баросо. Всичко това подчертава общите ни усилия да подкрепим промените, които се извършват в тези страни. В сферата на правата на човека искам да приветствам назначаването на Ставрос Ламбринидис като върховен представител по правата на човека. Някои от вас а, знаят, че аз съм работил много а, с Ставрос, когато той беше в парламента, той ще допринесе с негови политически обид, с знанията си. Срещахме се с официални лица във Вашингтон, работим с него за решаването на правозащитни проблеми в целия свят, правата на жените, правата на общността ЛГБТ. Сега, по въпроса за глобалните заплахи и тероризма. Както добре знаете, това е основна точка в общия ни дневен ред. Продължаваме да работим за борбата не само с терориз, терор, срещу тероризма, но и срещу а, заплахите работим в много тясно сътрудничество с ООН, с Европейския парламент на този фронт. Очакваме да се приеме споразумението за данните на пътниците в самолетите споразуменията SWIFT доведоха до известни противоречия. Ние сме ви много благодарни за парламентарната подкрепа започнахме на нова инициатива, която се нарича глобална антитерористична програма за намаляване на терористичната заплаха, за да може по-добре да помогнем на другите държави в борбата им срещу тероризма. Приветстваме сътрудничеството за откриването на ам, център в Тунис за обучаване на правозащитници. Действията в Либия а, доминираха заглавията във вестниците през последните няколко години и там а, Штатите и Европа работиха за да се ограничи режима на Кадав, за да се замразят неговите активи. Санкциите бяха много а, ефективни не само в Либия, но и в Иран. Ние се координирахме работихме в много, много тясно а, а, във връзка с работата по ядрената програма на, Иван, на Иран. А, санкциите, които наложихме заедно с Европейския съюз, доведоха до рестартирането на преговорите и работим много, в много тясно сътрудничество с Кати Аштан. Съединените щати, Европейски съюз работят за предотвратяването на разпространяването на оръжие за масово унищожение в, Северна Корея и за спазването на международните задължения от страна на тази държава. Отново се опитваме съвместно да упражним натиск върху режима на Асант Асанд и е, насочваме вниманието си също така върху тревожните събития в Мали, особено в северната част на тази страна. Отчитаме, че тази ситуация ще изисква регионално решение, така че ние работим с е, много националните сили и се надяваме, че това ще бъде едно усилие ръководено от е, африкански страна, за да може да се преборим срещу терористичната заплаха в Мали. В сферата на развитието. Едно от интересните неща във връзка с нашите партньорства, каквото и да се случи в държавата, хуманитарна криза или каквото и да е. Цели свят гледа каква ще бъде реакцията на Европейския съюз и на Съединените щати. Ние работим в много тясно сътрудничество. През април беше организирана ам, кооперация, а, конференция, извинете, на сътрудничеството на дарителите, на донорите, делегацията на ам, Европейския съюз и USAID ще се срещнат отново в Найроби за да обсъдят бъдещото си сътрудничество. Правим каквото можем, за да предоставим хуманитарна помощ на Сирия за да може да се справи тя с кризата. 565 милиона долара бяха дадени за а, а, това е 75% от общото финансиране на Штатите и Европейския съюз. Нещо друго, за което искам да говоря, не е пряко свързано с, чуждата, с чуждестранната политика, с външната политика. Това е свързано с нашето сътрудничество в економическите въпроси. Всички ние отчитаме, че основата за силна и ефективна външна политика на а, една държава е динамичната, ди, ди, ди, динамичното развитие на нейната економика, за да може да се излезе от най тежката криза. Ние имаме задължението, дълга да работим заедно, за да създаваме работна заетост и економически растеж. Нашето економическо партньорство е най-голямото в света. Много, това е около половината от всичко, което се произвежда в света, това е едно отношение от 4 трилиона, изразяващо в 4 трилиона. Ние всички разбираме, че независимо от огромния успех на нашето економическо партньорство, е, все още много може да се направи. Това изисква да намерим начини да задълбочим и да разширим нашето економическо партньорство в трите ми години а, на този пост а, не съм виждал по-голямо развитие. Това е благодарение и на вас в парламента. Ангажирали сме се в много важни дискусии в това, което наричаме ние висо, а, групата на високо равнище за а, растеж и работна заетост. Предстоят много важни обсъждания на тази тема в Вашингтон а, имаме възможност да задълбочим економическите си отношения и се надявам, че ще се възползваме от тази възможност. Искам да кажа една дума сега за поверителността на личните данни. Говорихме е, това в правозащитната сфера, пиенари и така нататък. Всичко и ние трябва да работим по този въпрос. Всички ние актуализираме нашите режими, за да може те да бъдат оперативно съвместими. Вие приемате законодателство тук в парламента за поверителността на търговските данни. Ние също работим в тази сфера, за да може да има системи, които може би няма да бъдат първонача... идеални, но поне като начало да бъдат оперативно съвместими. И в заключение, във връзка с втория мандат на президента Обама, нашето сътрудничество, което започна в първия мандат, трябва да продължи. Ние сме изправени пред много предизвикателства. Както каза президента Обама по време на нощта на изборите, той казва, че започва втория си мандат по-решен и по-вдъхновен за бъдещето. Ще се изправим пред тези предизвикателства, както направихме в първия му мандат, като работим в по-тясно сътрудничество с Европейския съюз и от гледната точка на президента, на държавния секретар и, а, и аз мога да кажа, че нямаме по-добър партньор, с който да работим по тези предизвикателства от Европейския съюз и миналото го доказа. Ние ви поздравяваме за това, че получихте е, Нобеловата награда за мир. Тя е, символизира не само работата ви в миналото, но и бъдещата ви работа. Надяваме се, че това ще бъде заедно с нас, защото ние смятаме, че вие сте най-важният ни съюзник е, в борбата за мир в целия свят. Thank you very much, Ambassador Kennard. Благодаря ви, е, посланник е, Кеннерт. Е, един от приоритетите в нашия дневен ред са именно взаимоотношенията Европейски съюз САЩ. За нас е много важно да поддържаме колкото е възможно по-добри отношения с този стратегически партньор. Бих предложил да организираме работата така, да направим два да разделим дискусията на две части и да дадем възможност на послани Кенард да отговори на два пъти на зададените въпроси. Господин Салафранка има думата пръв. Благодаря, господин посланник Кенард, за постоянната ви готовност да си партнирате с различни органи на този парламент. Мисля, че много добре обяснихте колко много общи неща има между САЩ и ЕС в економическата и политическата област и вие като посланник винаги сте се опитвали да ги подчертавате. Казахте, че през следващия мандат на администрацията ще има някои предизвикателства. Арабската пролет, мира в Близкия изток и така нататък. Знаете, господин посланник, че миналата седмица парламента прие резолюция във връзка с конфликта в Газа. И искам да поздравя е, САЩ за постоянното им присъствие и за приноса им към обявеното примирие. Ние сме за диалог за разрешаване на конфликта, което в момента, за съжаление, не е възможно. Още повече, че Съединените щати желаят да помогнат. Господин Петеринг сигурно ще каже още нещо допълнително. В четвъртък ще се вземе важно решение в ООН. Каква ще бъде вашата реакция? Друг въпрос – новото ръководство в Китай и необходимостта от засилване на дипломатическите канали – Estados Unidos retomen esas, eh, esas eh, conversaciones que que creo redundarán. Смятам, че е много важно Иран и САЩ да подновят а, своя диалог и то във формата 5 плюс 1 по отношение на Близкия изток. ЕС и САЩ имат един и същ, една и съща цел по отношение на Куба – мирен демократичен преход. смятам, че трябва да попитам каква ще бъде позицията на господин Обама към Куба. Гомеш, for two minutes, please. Гомеш, е, две минути. Е, Посланник Енерт, е, добре дошъл сред нас. Действително, с голяма радост и с облегчение разбрахме, че е, започва вторият мандат на президента Обама. Е, особено в е, е условията на економическа криза е, забелязваме съвсем ясно, че има разлика е, между Европейския съюз и предизвикателствата, пред които той е изправил и е, САЩ. Поздравявам посланика е, за добре свършената от него работа до този момент. Е, естествено, че е, по отношение на Близкия изток ние би трябвало да обединим усилията си, за да окажем подкрепа на страните там. Но ядрената програма на Иран наистина тревожи всички нас. Е, трябва да се предприемат е, по-радикални стъпки. Какво мислите за Китай? Е, Китай по един така, малко потайен и непрозрачен начин става все по-агресивен, милитаризира до голяма степен своята економика и своята политика. И естествено, когато говорим за економическа и финансова криза Китай като че ли започва да става все по-агресивен и започва да се опитва да се наложи като економически и търговски партньори да измести едва ли не САЩ в взаимоотношенията с Европейския съюз. За сега казвам това шеговито но когато говорим за регионите с конфликти, не можем да избегнем и темата взаимно обстрелване с ракети, което според мен не би трябвало да се одобрява от администрацията на САЩ и специално на президента Обама. Благодаря казва следващата ораторка. Е, благодаря, господин председател. От е, името на моята група трябва да заявя, че ние сме много щастливи, че е, американските граждани, гражданите на САЩ избраха господин Обама, който ще продължи да ръководи вашата държава като президент. Напоследък обаче при последните си посещения в САЩ и в рамките на People, uh, the Democratic voters in the first конвента, е, като че ли Европейският съюз и Европа изобщо не взема много централно място. му обратното, е, много малко хора е, говорят за Европа. Остановявала съм го и друг път в миналото, но ето, че и наскоро направих подобни горчиви констатации. Не е лесно да разбереш, че е, на практика Европа е много, много назад в дневния ред на е, Америка, на САЩ. Е, дори в е, е, речите на президента Обама понякога откриваме само едно последно изречение или някъде предпоследно към края, е, посветено на Европа и взаимоотношенията с европейските партньори е, е, много високо ценя всичко, което е, прави президентът лично, неговата администрация и специално държавният секретар по външна политика е, Хилари Клинтън. Но именно по тази причина подчертавам колко важно за нас е да поддържаме тесни взаимоотношения и САЩ да отделя същото внимание на Европа, каквото Европа отделя на САЩ. Господин Печикофер, от името на Зелените в Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Господин Кенърт, поздравявам ви много сърдечно тук сред нас за пореден път. Вие имате много заслуги за разширяването на евроатлантическото и североатлантическото партньорство. Визията на президента Обама за партньорството е, и с Европа, и с е, е, Азия, източното партньорство, економическото партньорство, споразуменията за свободна търговия. Всичко това беше една от важните теми по време на кампанията, кампанията на президента Обама. Нека да подчертая, че не само аз, много европейски граждани ще се радват много, ако президента промени е, съществени части от своята е, стратегия по отношение на опазването на климата. Е, естествено, е, променяйки своята стратегия, той ще промени и позицията на своята държава. Е, ние бихме поздравили на преосмислене на позицията на САЩ и по отношение на Общото събрание на ОНЕ. Мисля, че по отношение на Азия ние ще продължим да си сътрудничим, но, но по отношение на Русия, като че ли президента Обама би трябвало да направи една по-решителна стъпка, защото понякога като че ли не сме достатъчно твърди е, в е, позициите си. Е, понякога и госпожа Меркел прави такива отстъпления от принципната позиция, но като че ли е по-твърда от господин Обама за сега. Господин Тамок, Танок, Поздравление и добре дошли в нашата група. Вие споменахте за SWIFT. аз казах, че това беше едно, е, е, е, един призив за събуждане във връзка с политиката в, в, за сигурността след Лисабон. И за нас е много важно да разберем какво ще може да се направи. Е, е, нашата група е силно е, настроена за трансатлантическо сътрудничество. Ние ще очакваме какво ще се направи по време на втория, на втория мандат, кой ще замести Хилари Клинтън, дали тя ще се подготвя за президентска кампания след 4 3 години. Също така ще се опитаме да рестартираме мирния процес в Близкия изток, изток, статута на палестинците като наблюдател в ОНЕ. Имаме различни проблеми. А, а, тук аз съм председател на групата за, прав... за приятелство Европейски парламент а, Тайван. Аз знам, че и вие сте разтревожени от това, което става в Южното Китайско море. Аз съм докладчик също така за Африканския рок. Отново това са райони, в които Европейския съюз, НАТО, НАТО си сътрудничат, си сътрудничат в борбата срещу а, пиратството. Също така съм докладчик за Черна гора. Изготвяме доклад за Западна Сахара. Радвам се, че вие споменахте проблемите за, а, в Мали и се радвам, че това е проблем и за вашето правителство. Има толкова много сфери на общ интерес. Латинска Америка, Колумбия, санкциите срещу Иран и Сирия. Но въпроса, който искам да задам, фискалната пропаст. Какво ще се направи, за да се реши тази криза? Дали ще може да има зона за свободна търговия между Европейския съюз и Съединените щати? Благодаря. И сега мисля, мисля, че трябва да дадем възможност на господин посланника да отговори на въпросите на координаторите и след това ще имате още една възможност за следващия кръг отговори. Да, благодаря ви, благодаря за въпросите, благодаря за любезните думи, за поздравите, за изхода на нашите президентски из... избори. Ценим го много високо. Искам да а, ви помоля да разберете, и да оцените, че в координирането си с работата на парламента ценим високо факта, че много от вас сте ангажирани с, въпроси, които са а, тревожни и за нас. Ние си сътрудничим с Катия Аштън, госпожа Гомеш пътува често в региона. Много благодарим за информацията, която ни предоставяте по време на тези посещения. Искам да се възползвам от възможността да ви благодаря за това. Установихме също така, че вие имате отношения с някои държави, например в Африка и в Близкия изток, с които ние нямаме, така че за нас е много полезно, когато вие посещавате тези региони и след това споделяте с нас вашите виждания. Много неща бяха споменати. Ще се опитам да бъда кратък в отговорите си. Господин Салфранка, вие ме се питахте за Куба и дали има възможност за по-голяма гъвкавост през втория мандат. Честно казано, не съм сигурен дали ситуацията се е променила значително в Куба, за да може да се промени значимо и нашата политика. Има доста репресии в Куба срещу дисиденти, срещу творци и това, между другото, и докато не видим воля да се промени нивото на репресиите, не смятам, че ще има драматична промяна и от наша страна, но ситуацията е така до известна степен неясна. Имаше няколко въпроси относно политиката ни към Азия и Южно-Китайско море. Аз ще се опитам да ги обобщя в отговора си. Когато президента каза, че ще се съсредоточаваме външната си политика повече в Азия, тук имаше известна загриженост. Може би това беше една тревога, че ние а, някак си обръщаме малко гръб на Европа. А, това беше, се, а, това се дължеше на факта, че не само американците, но и европейците <coughs> трябва да се обърнат повече към Азия. И това беше направено ам, като едно съвместно становище, изявление на Кати Аштън и Хилари Клинтон в Пном Пен във връзка с работата ни в Азия. Госпожо Гомеш, вие говорихте, вие използвахте военна заплаха от е, Китай. Ние не виждаме нещата. Да, вие казахте всъщност натрупване на военно напрежение ние ще продължаваме да настояваме е, за ембаргото е, върху оръжията по отношение на Китай, но Китай е една новопоявяваща се растяща економика. Нашата политика обаче по отношение на Китай е да я приветстваме като партньор и е, архитектурата на глобалното управление работи в полза на всички нас. Така че ние бихме желали едно по-тясно сътрудничество с Европа и се надяваме, че заедно с Европа ще можем да насърчим това. Имаше няколко въпроса относно становището а, а, а, и а, всъщност за отношението на щатите към Европа и речта на президента на, в нощта на изборите. Трябва да знаете, че изборите всъщност се правят по проблеми на вътрешна политика. Аз съм малко объркан тогава, когато ми се задават въпроси. Защо не се говореше повече за Европа в нощта на президентските избори? Аз съм живял тук защо, защо а, когато имате ваши избори, не говорите за Америка? Защо очаквате ние да говорим за а, Европа? А, по избори хората говорят за данъци, за пенсии и по такива проблеми. А, сега, още нещо, което искам да кажа. Въпросите, които а, възникват, в дискурса по време на президентските избори са обикновено по а, проблеми свързани с криза. Ние нямаме а, криза с, ваш, а, с вас, единствената криза, е общата криза, пред която сме изправени, именно економическата криза. Президент Обама говореше за кризата в еврозоната и той е ангажиран в работата по тази криза, ако можем с нещо да помогнем. По въпроса на господин Бютикофер за климатичните промени, това е много много важен въпрос Президента водеше кампания а, за първия си мандат и обещаваше да направи всичко, което ма, а, е, по силите му за климатичните проблеми. Ние бяхме разочаровани, както и вие, че не можахме да отидем на КОП 15 в Копенхаген с готово законодателство. Това не е хубаво, но а, независимо от това трябва да се отчете, че президента направи много, макар че той не контролира Конгреса. Ние имаме а, програми за 2015 година за намаляване на емисиите с 6%, а може би и повече. По въпроса на господин Танок за, фина... за фискалната пропаст. И сега това е и наша вътрешна политика. Ситуацията е неустановена. Е, в момента се променят нещата. Работи се в парламента, в петък е, президента се срещна с Джон Бейнер и се надяваме, че ще можем да избегнем един ужасен финансов резултат не само за щатите, но и за целия свят. Може би да спра тук. Благодаря, казва председател. Искам да помоля колегите да се вместят само за една минута, защото след това имаме и среща с министъра от Македония Македония. Благодаря, господин председател. Господин посланник, благодаря за а, това, което казахте за значението на Европейския съюз за САЩ. САЩ продължават да бъдат а, първа сила в света, в рамките на външната политика САЩ е несъмнено мощен, но какво ще кажете за економиката? Вие в своето изложение говорихте горе-долу за всички континенти. Искам да ми кажете нещо за връзките с Латинска Америка. Мистер Кирилов, one minute max. Господин посланник, благодаря ви много за това, че сте сред нас разбира много добре е, вашите е, тревоги и е, умелия начин, по който е, ни насочихте към е, централните теми, е, които в момента са от централно значение и за вас. Не смятате ли, че по време на втория мандат на президента Обама би било хубаво да е, посети отново Брюксел и Страсбург, е, за да покаже ангажимента си е, е, към сътрудничеството с Европа. Има няколко а, страни в Европейския съюз, които все още а, имат визов режим с а, САЩ. Не смятате ли, че това е анахронизъм, който би могъл да бъде много лесно преодолен а, по време на втория мандат на президента Обама? А, защото а, някои от ограниченията на практика пречат както на гражданите от съответната държава, така и на гражданите на САЩ. Господин Петеринг, благодаря ви. Господин посланник, много се радвам, че сте тук след успеха на президента Обама. Хубаво е, че вие сте тук сред нас в Брюксел и близо до нас. президента Обама е по-далеч. Той е в Вашингтон, в САЩ. Хубаво би било наистина е, е, да стане това, което е, господин Кирилов току-що каза. Господин Обама бе поканен и аз исках да го поканя, но тогава беше невъзможно той да се отзове на поканата, затова държавният секретар Хилари Клинтън ни посети. Всъщност президента Рейган. Рейган беше през 1985 година последният, който държа реч в пленарна зала на Европейския парламент. Затова пък нашия председател Мартин Шулц в момента е във Вашингтон и се среща с господин Обама. Нека да обърнем поглед към Газа в рамките на този конфликт е, е, Хамас е, провежда една агресивна политика, която ни тревожи, но не бихме ли могли да помислим все пак за умиротворяване на региона, като дадем един по-добър статут на Палестина? Госпожа Шаки, за една минута. Благодаря, господин председател, господин посланник. Бих желала да благодаря на посланника за това, че много добре ръководи контактите с Европейския съюз. Би трябвало да ги засилим и на едно по-високо равнище между Европейския съюз и администрацията на президента във Вашингтон. Трансатлантическият диалог през тази е, седмица, в края на седмицата, би могъл да се спре на някои не достатъчно задоволителни части от нашите взаимоотношения и да им даде тласък, така че в бъдеще да се радваме на едни по-тесни контакти във всички области. Гражданите на САЩ разбират, че има и екстратериториални е, проблеми, е, ко, да кажем, кои, които а, се отнасят до а, проблемни зони в а, света, като а, Афганистан, Иран, Ирак и така нататък. Смятате ли, че по отношение на взаимоотношенията с Европейския съюз не би трябвало да а, установим едно по-добро сътрудничество и то да стане част от външнополитическата дейност, на изменна част? на САЩ. Госпожа Луначек. Благодаря, господин председател. Приветствам а, а, президента Обама. А, и искам да кажа а, във връзка с гласуването на. А, е, една резолюция, която беше подкрепена от едно голямо мнозинство в парламента. Бихме искали да помолим е, Съединените щати да преразгледат своето становище във връзка с е, статута на наблюдатели на Палестина. Аз съм докладчик за Косово в парламента. Високо ценя ролята, която играят Съединените щати във връзка с конференцията на жените, госпожа Мадлин Олбрайт, госпожа Клинтън, Лейди Аштън, аз присъствах там, госпожа Нейтс. Европейския парламент беше една от а, трите европейски институции, които най-силно подкрепят независимостта на Косово. Какъв е напредъка, който вие виждате, за да може Косово да получи международно признаване? Благодаря, госпожо Луначек. Господин посланник, имате възможност да отговорите на тези въпроси. Имате думата. Ще се опитам да бъда много кратък. Господин Милан Манс зададе въпроса за фискалната пропаст. Ще обобщя ще бъде наистина лошо, ако това стане, защото в общи линии вие си спомняте, че миналата година през август, когато говорихме за тавана на дълга, съвет, конгрес, извинете, и Белия дом решиха да отложат тази този проблем за тази година. Ако Конгрес не а, увеличи данъците, ще стане е, е, това ще бъде един удар от 500 милиона за нашата коми, е, економика. Именно за това имаше такъв стимул за политическите лидери да решат този проблем. Говорейки в лично качество, аз съм умерен оптимист, че след изборите ще можем да намерим някакво решение е, на една ситуация, която е лош е, не само за нас, но и за Америка. За Латинска Америка трябва да е, ви призная нещо. Цялото ми време отива за да разбера Европа и Европейския съюз, така че не съм а, а, компетентен по а, основни проблеми в Латинска Латинска Америка. Господин Кирилов и господин Петеринг зададоха въпроса дали президента ще посети Брюксел или Страсбург във втория си мандат. Е, от всички тук в тази зала, вероятно аз най-много искам това и да се надяваме, че това ще може да стане. Ние не можем да обаче да поемем ангажимент. Аз работя по въпроса и се надявам, че ще се случи. Господин Кирилов, вие зададохте въпроса за визовия режим. Разбирам, че сте ам, разстроени от този въпрос. Мини, президента работеше и през първия си мандат кандидата за либерализиране на визовия режим по отношение на Польша. Има обаче законови положения и стандарти, които трябва да спазваме в нашите закони. Вие всъщност реш... казвате, че ние решаваме тези въпроси. Да, наистина а, ние защищаваме гражданите си, защото консулите всъщност решават кой да влезе, да пресече нашите граници и кой не. Имаше няколко въпроса също така за палестинския проблем в а, Общо събрание на ОНЕ. Това е над един тежък въпрос за нас, очевидно защото а, всъщност откроява разликата ни с позициите на ООН и на някои държави. Но ние смятаме, че пътя към напредъка е преговори между Израел и Палестина. Има а, признаване, а, признаването на Палестина в ООН няма да промени факта, че двете страни трябва да седнат на масата на преговорите и да решат въпроса. Ние смятаме, че най-добрият път е страните отново да седнат на масата и сами да решат проблемите. Ще отговоря на въпроса за Сърбия и Косово и след това ще се върна на въпроса за дигиталната свобода. И ние а, а, сме удовлетворени от сътрудничеството си по трудните въпроси а, за отношенията между Косово и Сърбия. Вие сте а, лост, имате лостове да направите нещо по въпроса. А, както Сърбия и Косово трябва да решат помежду си а, различията си и един ден да станат член на Европейския Европейския съюз и на трансатлантическата общност. Има 90 страни, доколкото разбирам, които на този етап са признали Косово. Но ако Косово и Сърбия могат да нормализират отношенията си, това ще ускори процеса на признаването на Косово от други държави. Ние работим това, за това да се случи. И накрая въпроса за дигиталната свобода. Както знаете, много сме работили съвместно по този въпрос. В миналия си живот в в сферата на информационните технологии. това много ме интересуваше. Международният телекомуникационен съюз на високия си форум ще решава тези въпроси и за бъдещето. Мислим, че най-добрият начин за контролирането на интернета и същевременно за, за повишаването на дигиталната свобода, това трябва да бъде направено с по-малко надзор от страна на правителствата. Радваме се, че миналата седмица беше прията резолюция от парламента в Страсбург, която в която се казва, че най-добрият начин да се управлява интернет е чрез участието на интересованите си лица. Хора, които са заинтересовани, не чрез правителствен контрол. Имаше редица въпроси, на които не можах да отговоря, но искам да ви кажа съвсем ясно, че ако искате да а, си говорим или с мен, или с някой от моя екип. Винаги ще бъда готов да отговаря на вашите въпроси. Благодаря за възможността да бъда тук. Председателя, благодаря много господин посланник за това, че бяхте тук. Очакваме да продължим сътрудничеството си с вас и с вашата администрация. colleague, in association with Колеги, е, заедно с е, делегацията Европейски съюз, е, бивша Югославска република Македония, ние сме поканили за размяна на мнения Никола Поповски, министр на външните работи на бившата Югославска република Македония за да поговорим за последните събития в региона на Западните Балкани и за актуалната ситуация там. Поздравявам и господин Поповски, и господин Хачимаркарски, който е председател на делегацията на Европейския парламент, Европейски съюз, бивша Югославска република Македония. Тук присъстват и членове на делегацията. Трябва да подчертая в уводните си думи, че в рамките на нашата комисия има голямо мнозинство, което подкрепя процеса на присъединяване на Македония към Европейския съюз. Ние ще се радваме, ако се намери едно приемливо решение по отношение на името в спора с Гърция и е, бихме приветствали и е, една съответна резолюция на Общото събрание на ОНЕ. Необходимо е, е обаче Македония да продължи, Брюм да продължи с усилията си за реформа на законодателството, на съдебната система, поставяйки на първо място независимостта между властите, борбата срещу корупцията, свободата на словото, свободата на медиите – и зачитането на правата на човека на различните малцинствени групи и общно, религиозни общности. Това би трябвало да бъдат приоритетите в националния дневен ред. Позволете ми е, да дам сега думата на министър Поповски за е, кратко експозе, а след това членовете ще имат възможност да задават въпроси. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа, за мен е голяма чест да бъда тук сред вас. Е, оценявам много високо е, подкрепата, която е, вие давате на Македония от миналата година вие подкрепихте нашето желание за започване на преговори за пълноправно членство. винаги е, е, сме се радвали на една подкрепа от страна на е, парламентарната комисия по външна политика и през изминалите години, не само през последната година. Бих казал, че процесът на разширяване в никакъв случай не е лесен, не е, е точно такъв какъвто ние бихме си го пожелали, но при всички положения той се ръководи по един много умел начин е, и много професионално от Европейската комисия и много се надявам, че по същия начин ще протекат и е, процесите на преговори с е, Македония. Ние започнахме с усилията да станем партньори, близки партньори на Европейския съюз, да подпишем споразумение за партньорство и асоцииране, след което продължихме усилията си за получаване на покана за преговори. И така, много добри са взаимоотношенията, които поддържаме с е, е, европейските институции. Е, тази година Европейската комисия установи, че ние вече сме покрили критериите във връзка с получаването на статут на страна кандидат и че можем да започнем с преговорите, което е много радостно за нас. Има няколко особено важни области които претърпяха, бих казал, съществени промени, драматични е, промени. 35% е, е, вече са случаите, в които установяваме много бързо развитие и бързо обработване на дела докато тази цифра преди това беше доста по-скромна. Така че е, в рамките на прокуратурата, в рамките на е, следователската дейност и е, съдопроизводството има подобрения. Освен това, съдиите ще се избират по една стрикно определена система, която е, предвижда определен образователен ценз. Те трябва да са завършили съответното е, ние университет или академия за магистрати и е, да отговарят на определени изисквания към професионалните им умения. Много важно е, естествено, съдиите да отговарят на тези условия, но и след това да отговарят на изискванията към, а те са много високи, към а, работещите в съдебната власт. Много важно е да а, създадем условия за прозрачност а, в работата на правоохранителните и правораздавателните органи. Това е един много важен въпрос борбата срещу организираната престъпност стои на преден план за нас. Започваме да прилагаме новото законодателство в това отношение. А много важен е и въпроса за новото законодателство по отношение на етническите, езиковите общности, религиозните общности. Така че съответните е, компетентни органи в рамките на публичната администрация, но и е, на съдебната власт е, ще контролират също спазването на закона. По отношение на избирателния закон, ние променихме закона. Нещата са твърде е, сложни, за да навлизам сега в е, подробности, но при всички положения ние създадохме една много по-стабилна демократична основа, съгласно препоръките на наблюдателите от ОССЕ и от е, други и от Европейския съюз. Така че изготвили сме съответния правилник за начина по който ще се подготвят избирателните списъци е, и е, има редица други изисквания, съгласно новото законодателство, които са важни е, и се очакват от нас. По отношение на економическата е, ситуация в страната, да, естествено економическата криза засяга всички и държави членки, и страни извън Европейския съюз. Европейският пазар в момента е изправен пред множество проблеми и предизвикателства, но ние е, имаме вече добри макроекономически показатели, стигаме до е, едно е, ново равнище на развитие, на развитие включително и на контактите с е, Европейската комисия. Е, в Скопие посрещнахме сравнително наскоро, преди месеци, комисарят Фюле. Е, говорихме за това, че е, споразумението за асоцииране и партньорство е естествено е един много важен инструмент, но той не може да замести всичко останало, което се предлага на страните кандидатки за пълноправно членство и на, на държавите членки на Европейския съюз. По отношение на копенхагенските критерии, ние гарантираме, че отговаряме на изискванията. Има и други критерии, по които все още се работи, е, но е, много бързо ще очакваме подобрение и в тази сфера, особено в процеса на присъединяване. Има и друго, друга тема, която е много важна взаимоотношенията с нашите съседи. Ние е, сме в сърцето на Балканския полуостров качеството на връзките е, на е, мрежата от контакти е, е изключително важна. Ние желаем да бъдем в добри добросъседски отношения с всички съседни държави, както на двустранна основа, така и на регионална основа, така и в рамките на общоевропейското партньорство решихме една голяма част от проблемите, много повече, отколкото сме успявали в миналото като държава. решихме повечето от проблемите във връзка с границите, с демаркационните линии. Продоляхме този голям проблем. Даваме приоритет на паневропейските коридори от юго-исток на запад и бихме желали да открием и нови ГКПП-та с всички наши съседи. Нашите взаимоотношения с Гърция са в центъра на вниманието ни и ние смятаме, че Европейския съюз заедно с Гърция би трябвало да намери е, пътя за разрешаване на проблема. Е, би трябвало на Балканите да е, е, възцари е, и в рамките на спора с Гърция за е, името е, стабилност, желание за диалог, за изясняване на позициите на основата на демократичните принципи и в рамките на международно правните взаимоотношения като естествено се е, съблюдават и съответните е, решения на е, съдилищата на европейско и международно равнище. А сега взаимоотношенията ни с България – мисля, че трябва да оставим историята на историците и се надявам и вярвам, че имаме много добра правна рамка, за да а, работим по конкретни проекти за обединяване, за по-добрите връзки между нашите народи. И това трябва да бъде много ясно послание както за нашите български приятели, така и в един по-широк европейски контекст. Във връзка с гражданското общество, там имаме работа. Решението да се започнат преговори за присъединяване ще бъде първото основно решение за Македония, след като България се присъедини към Европейския съюз. Ние очакваме, че като добър съсед и като държава, с която бихме искали да поддържаме отлични отношения, и това ще бъде потвърдено. Искам също така да подчертая положителната роля, която изиграе Македония в регионалното сътрудничество. В момента ние е, сме е, ротационни председатели на е, инициативата за сътрудничество в Юго-Источна Европа. Е, работим по една много сериозна програма на европейска интеграция, в която участват всички държави от нашия регион. Това ще бъде определено фактор, който може да допринесе към регионалната а, стабилност и просперитет, защото аз съм убеден, че една, серио... една сигурна и богата Европа зависи от сигурността и а, благоденствието на Юго-Источна Европа. Искам да подчертая, че членството в Европейския съюз е един силен обединяващ фактор. Аз не мисля, че Югославия е изключение в това отношение. Това е изключително важно, практически всички държави членки, и всички държави кандидатки и потенциални кандидатки споделят това. Отварянето, откриването на а, преговори за присъединяване ще има един положителен ефект, ще катализира социално-економическото ни развитие, ще направи динамиката на реформите още по-силна и ще има сплотяващ ефект не само в Македония, но и в целия регион. Освен това, ще увеличи инерцията на евроинтеграция на Балканите и ще подпомогне политиката на разширяване на Европейския съюз. Аз се надявам, че тя ще, това ще създаде благоприятен климат в двустранните разговори с Гърция. Дошло е време за нов конструктивен подход и стратегическо мислене. Мисля, че сме наблюдавали решения за управление на кризи, време да съсредоточим вниманието си върху а, стратегическото мислене във връзка с процеса на разширяване. Едно нещо може да се подкрепи от опита на предишни цикли на разширяване. Не се създава а, обстановка, която да допринася за намиране на общи решения, докато облегчаването на разширяването на евроатлантическите структури постига това. създава се позитивна енергия, която е необходима, особено в времена на кризи. Преговорите за присъединяване и двустранните преговори трябва да продължават паралелно и аз мисля, че това трябва да бъде един взаимно засилващ се процес. Нека да бъдем съвсем ясни. Никой не е по-заинтересован от Македония да се преодолеят разликите и различията по името на държавата, който създаде много проблеми във връзка с интеграцията в миналото и мисля, че това трябва да бъде послание, което трябва да се изпрати на а, останал част на региона, а, че ние не фокусираме вниманието си върху пречките, а върху важните проблеми за регионалното ние просперитет и общото ни бъдеще. Югосла... Македония няма друга альтернатива, освен да върви напред. Това беше ясно през последните 20 години. Това е път, който се подкрепя от всички страни, защото обществения, а, обществената подкрепа за присъединяването ни към Европейския съюз е около 90%. Мисля, че оценката на Европейската комисия тази година призовава всички държави членки за откриване на предприсъединителни преговори и аз мога да кажа, че ползите ще бъдат за всички. Някой може да, се, може да твърдят, че сега не е момент за разширяване на Европейския съюз. Това го чувам а, непрекъснато. Ние много добре а, оценяваме трудностите. Ние сме част от а, вътрешния пазар, от единия пазар. Обаче най-добрата инвестиция в такива трудни времена е да се продължи процеса на разширяване разширяване на Европейския съюз с Македония и, и Балканските държави. И мисля, че тогава, когато ам, имаме а, такива възможности, а, трябва да следват решения в този смисъл. Това е инвестиция в, в просперитета на а, Европа, също така. А, е отговорност на Европейския съюз да се е, допринесе за разширяването на Европейския съюз. Македония е част от решението на проблема. Перспективата за еврочленство на балканските държави е много мощен стимул стимул както на местно равнище, така и на международно равнище, защото ако не може да се изпълнят обещанията на местно равнище, няма да може да се изпълнят в глобално направление. Ние аз силно а, вярвам, че Европейски съюз би трябвало да настоява за еврочленство, естествено, на основата на заслугите на различните държави. И а, когато това се случи, ще има положително въздействие. Държавите, член, държавите в Балканите имат а, възможност да а, придвижат а, членството на нашите държави в Европейския съюз, защото те ще спечелят най-много, като подкрепят а, откриването на преговорите с Македония с, с, а, а, през декември. Гърция като най-отдавнашният член на Европейския съюз в нашия регион може да даде нов живот за председателството на Европейския съюз през 14 години. Искам да завърша с цитат от Уинстън Черчил. Цената на величието е отговорността. Отговорността е за онези, които искат да се присъединят към а, клуба и онези, които вече са членове на а, клуба. Ние сме ангажирани с създаването на една среда, която ще помогне да. А, се убедят всички, че сме взели правилното решение. Имаме общо бъдеще и силно вярвам, че да се продължи процеса на европейското обединение е а, от полза на гражданите, както на Европейски съюз, така и на Македония. Благодаря. Ще спра тук, за да има време за вашите въпроси. Благодаря, министър Попаски. Давам думата на господин Хачи Маркакис, който е председател на делегацията. Благодаря, господин председател. Като съпредседател на смесения комитет Европейски съюз Брим Македония, благодаря на господин министъра Попаски и на посланника на Брем, в Брюксел за доброто сътрудничество. Мога да ви направя комплимент, господин Поповски, на вас и на правителството, в което работите. Е, наистина забележително е това. Е, колко добре се справяте с е, трудностите в условията на економическа и финансова криза. Фактът, че 90% от населението подкрепя стремежа на Македония да се присъедини към Европейския съюз се дължи до голяма степен на вашата политика, на политиката на вашето правителство. Ние сме доволни от напредъка постигнат в рамките на реформите. Наскоро имахме е, разговори с комисията именно е, по тази тема и установихме че е, и от страна на комисията и наша страна има е, действително висока степен на задоволство. Е, предстои посещение на събранието в Скопие на вашия парламент. Ще продължим диалога. Този диалог, както и вие сам казахте, на практика придаде повече динамизъм на процесите. Ще спомена и много е, ангажираната дейност на госпожа Риви, която е вице-премьер в правителството за е, присъединяването и за добрия ход на преговорите. Вие споменахте за това, че имате амбициозни цели и че много неща сте постигнали по отношение на реформата в съдебната система, в съдопроизводството, но когато говорим за корупция, никой не си въобразява, че е, си е свършил домашните е, работа. Много, много работа предстои, особено във вашата страна. По отношение на свободата на словото, на е, свободните медии, говорихме много интенсивно миналата година, тъй като имаше немалко инциденти. С е, госпожа Риви е, водихме тези разговори. Тя е, много при сърце взе нашите критични бележки, така че е, задоволително е и това, което направихте в тази област. И представителите на медиите, и на правителството. Как точно се е, спогаждат е, отделните националности, е, живещи на територията на Брюм, как е, е, се развиват взаимоотношенията между отделните етноси. Е, това е, е един много важен показател за демокрацията и за правовата държава. Е, няма вече насилие, няма избухване на на така големи е, спорове, както в миналото, но също времено имаше много тревожни сигнали в това отношение. Още миналата седмица, е, така да се каже, бройни дни преди вие да дадете насам, имаше изгаряне на знамето, имаше проява на агресия. Името, както и вие самият е, подчертахте, е пречка. Има по този въпрос и кореспонденция между министра на вътрешните работи и неговият гръцки колега. Все още не знаем как ще приключи тази кореспонденция и разговорите. Надяваме се, че ще има този път по-добър резултат. А що се отнася до отношенията с България, ние в нашата делегация установяваме, че е, очевидно е, настроението, отношението се е променило. явно е, явно има пречки, има смущения в взаимоотношенията с България. Така че ние се налагаме и залагаме на усилия от ваша страна, че е, взаимоотношенията с е, <clears throat> България ще е, вървят напред, ще вървят към по-добро, към подобряване, а не назад и към влушаване. Поздравяваме и Ричард Хауит, който е голям поддръжник на присъединяването на Македония. Той е всъщност основният ви човек за контакти тук, който и докача по темата Македония за нас. Благодаря ви. Уважаеми колеги, имаме по-малко 25 минути за въпроси и отговори. Толкова има много колеги, така че искам да ви помоля е, много кратко да задавате въпросите. Си първия оратор е господин Салафранка. Благодаря ви, господин председател. Добре дошъл при нас, господин Поповски. Ние следим напредъка на вашата страна, например в областта на съдебната реформа, администрацията и така нататък. Вие сте запознат с позицията на парламента, запознат сте с а, докладите, приети от този парламент. Днес, преди да ни посети посланникът на САЩ, имахме обсъждане във връзка с економическата криза, после положението на ивицата газа, атомното оръжие в Иран и така нататък. Просто се питам как е възможно на нашия континент, който е изправен пред такова предизвикателство, като а, преговори за присъединяване с вашата страна, как така в 21 век не сме в състояние да се разберем за едно име? Когато има диалог, винаги трябва да могат да се преодоляват проблемите. Мисля, че Гърция като страна членка на Европейския съюз проявява добра воля. Всички сме членове на ООН. Време е да теглим чертата на този прекалено дълго продължил е, конфликт. Това е в интерес на процеса на присъединяване. Както и вие казахте сам, той в интерес на Гърция. Просто искам да кажа това, господин председател. Мисля, че трябва да сложим край на този конфликт. Прекалено дълго се протак. Е, мистер Оуит, Господин Хауит, имате думата. Благодаря, господин председател. Винаги се радвам, а, когато господин Поповски идва в нашата комисия, ние се срещаме често, както каза колегата, ние често се срещаме а, и с а, хора от страната, и аз много се радвам. И а, сега искам само да кажа за протокола, че подкрепям е, решението на Европейския съвет да се определи дата за започването на преговорите. Искам да кажа на господин Сала Франк. Да, наистина тази година господин Фюле се опита да подходи по различен начин и че това е един проблем, който може да бъде решен по-скоро в началото на преговорния процес, а не накрая. Аз силно подкрепям това и се надявам, че и вие във вашата партия ще дадете вашата подкрепа е, е, това е в отговор на въпроса, който той зададе. Много внимателно е, изслушах това, което каза външния министр Попаски и неговото страстна защита за започването на преговорите за присъединяване, но мисля, че това е и наша отговорност е да а, стане това. А, госп госпожа Копа беше нашия докладчик. Начин по който тя работеше с вашата страна съвсем принципно, говорейки с, за двустранните процеси. Всички ние в парламента гласувахме за това. това беше един дълновиден и принципен подход. По въпросите сега де, има нова инерция на, във връзка с преговорите, но става дума за едно, кратко, едно краткосрочно ускоряване. Не смятате ли, че тона трябва да бъде различен сега в сравнение с преди месеци, за да може да се а, отговори на очакванията. Именно за това е много важно а, за преговорите. Искам да задам а, въпрос на господин а, Поповски, когато френския, а, когато шведския външен министр дойде в а, а, Македония и той говореше за неща, които бяха говорени. А, не трябва ли да се прекрати насилието преди Европейския съюз да започне отношения с, с дадена страна? И искам да чуя как господин Поповски реагира на едно подобно и изявление. А, също така, във връзка с казаното от министра за готовността да се направи нещо повече в бъдеще, да се отговори на меморандума за разбирателство с България, например, и готовността да се направи повече. Има циници в Брюксел, че помирителните мерки, които се оповестяват от а, а, Скопие, са само за да се стигне до декември, а след това всичко си върви по-старото. Аз не вярвам, а, че това е така. Да се надяваме, че ще продължат усилията а, за, в правилната посока и се надявам, че той ще ме увери в своя отговор. Госпожа Копа. Благодаря и аз искам да приветствам министър Попалски. Винаги е удоволствие той да е тук сред нас и да го изслушваме в нашата комисия. Ма въпрос се отнася към нещо, което вие споменахте. Гръцкото предложение за меморандум за разбирателство. Искам да изразя удовлетворението си, че в отговора си вие а, а, е, е, искате да засилите двустранното сътрудничество с Гърция. И бих помолила обаче да поясните дали сте приели гръцкото предложение. Ако да, кога очаквате е, тези преговори да започнат? Ако не сте го приели, защо не сте приели гръцкото предложение? Не смятате ли, че подписването на меморандум между Атина и Скопие ще допринесе за една положителна среда, която ще реши въпроса винаги, естествено, в рамките на усилията на специалния пратеник на ООН? Господин Кирилов. Имам два въпроса а, и след това няколко наблюдения. Първият ми въпрос е свързан с. А, това, че аз неодавна се срещнах с вашия предшественик и аз му напомних, че преди около 5 години в тази комисия го запитах, защо има такава нетърпимост към македонски граждани, които приемат двойно българско гражданост защото няма а, нетолерантност към хора, които имат второ гражданство, сръбско, немско или така нататък. И аз го попитах колко време очаквате тези а, наследия, о, наследства от миналото да продължат. да а, има такъв проблем. На второ място, преди около седмица имаше конференция за един от нашите велики поети в Царов, който беше застрелен за антифашистската му дейност. Това е в близкото минало, не е средновековието. Човек е писал на български и аз бях изненадан от вашата официална а, информационна агенция, че това е провокация и че българите са застреляли в Вапцаров, а сега твърдят, че българи на Това е нещо, което противоречи на всичките ви изявления, че искате да развиете този диалог. Ако обичате, отговорете на тези въпроси. Господин Ковачев комисия. Аз ще се спра наистина само върху проблематиката с добросъседските отношения с България. България винаги е подкрепила македонските граждани по пътя на европейската интеграция и ще продължи това да го прави. Но все пак трябва да разберем къде е основата на проблема. Затова ни трябва един обективен исторически е, прочит. Това е, че понятията македонец, македонски българин и българин до 1944 година са синоними една мракобесническа комунистическа диктатура се опита да раздели една нация и успя до голяма степен, но годината все пак е 2012. Комунистическата идеология е отречена. Надявам се това да се случи в скоро и в Скопи да се къса с политиката на дискриминация, насажена на различия и омраза. Това не е европейският подход. Вие наскоро заявихте, че не се сещате за дискриминация на българи в Македония. Призовавам се ви да се срещнете с а, тези хора, призовавам ви да видите каква е тяхната ситуация, как живеят те, какъв страх има в, върху тях за това да не кажат, да кажат открито, че знаят какви са били техните деди и а, знаят историческата истина и не се страхуват да я кажат. А, сред нас тук е, е господин Мирослав Резински, който беше осъден в, по един скалъпен процес в Македония и излежа три годишна присъда за това, че той открито заявяваше че и заявява, че е македонски българин. Ние виждаме, че няма много голямо разлика между Титова комунистическа Югославия и сегашната идеология в Скопия, за което изключително много съжалявам. България не иска да спира македонските граждани по пътя на европейската интеграция, но ключът за европейската интеграция е в Скопия, не е нито в Атина, нито в София, нито в, в Брюксел не може, според мен, е, с една националистическа идеология и риторика да продължим нататък. Вие казахте много добре, нека да оставим историята на историците. Но вие не я оставяте. Цяло Скопие е опасено с история. Използвате историята за аргументиране на една национална идентичност, която, разбира се, е провокативна спрямо България. И последно ще завърша с това Вашият говорител наскоро каза една много негативна оценка за страни членки на Европейския съюз, съседни на Македония. Дали споделяте тази оценка на говорителя на вашата партия? И какви са следващите стъпки спрямо България? Ще подпишете ли наскоро, скоро едно добросъседско споразумение с България, базирано на декларацията от 1999 година? Благодаря ви. Колеги, if you are not Swift, your question, the risk. Колеги, ако не се придържате към регламента, той наистина е много ограничен, много кратки трябва да бъдете, е, ще имаме проблеми и министър Поповски няма да може да отговори. Ето, чувате имената на колегите, които са се записали е, и ще получат сега думата, но много ви моля, бъдете много кратки. Госпожа Файом. Да, благодаря ви. Няма да навлизам в подробности, ще се опитам да бъда кратка. Не бива да губим време. Би трябвало да се спазват всички тези обещания, дадени по отношение на България. Да се надяваме, че ще има решение и по въпроса, който е в центъра на спора с Гърция. Но аз имам следния въпрос. Какво прави вашето правителство, за да спре потока от хора, които напускат Македония и иммигрират в държави членки на Европейския съюз. Смятате ли, че можете да направите нещо, което обаче да отговаря на разбиранията за правата на човека. Не става дума само за Република Македония, става дума и за Босна, и за Херцеговина. Зная, че става дума в повечето случаи за членове на, и представители на мълчинства, но много често това са просто млади хора, които търсят спасение от безработицата. Знаем, че има туристически агенции, които продават на тези хора, независимо от някои доста драстични законови мерки, които взе вашето правителство. Продават билети и извозват тези хора в Западна Европа. Какво смятате да направите е, по отношение на е, този е, масов поток от хора, които напускат страната. Ще се включите ли в общата система за бежанците и кандидатите за обежище? Ще поемете ли някакви ангажименти? Госпожа Луначек. Благодаря ви и ви приветствам и от името на нашата група. Ние сме силно за откриването на преговори с Македония. Ние много съжаляваме, че имаше блокирано от страна на Гърция. Аз много се надявам, че няма да се случи нещо подобно с България, защото въпроса за двустранните отношения и проблемите, при които държави членки банки блокират започването на преговори. Не е в духа на Европейския съюз. Позволете ми да кажа нещо по два въпроса беше споменато, че 10 години след Охридското споразумение все още е, междуетническите отношения във вашата държава не са такива, каквито би трябвало да кажете. И, е, казвам го съвсем меко. Необходимо е да се стадете условия за подобряване на ситуацията. И а, е, това трябва да стане на, а, на млада възраст, а, в детството. Какво правите в детските градини? А, на местно равнище, в училищата, за да може да има междуетнически училища, междуетническо обучение, какво се прави с учебниците по история, защото ако искате да развиете една македонска идентичност, това е нещо много важно, което трябва да се направи. Втория въпрос е въпрос за правата на лесбийки, лесбийките, ЛГБТ, а, антидискриминационните закони. Има текст неодавна а, за лесбийки и за гейове. Какво прави вашето правителство в борбата срещу хомофобията? Това, което се прави, например, във вашата съседна държава Черна гора. Господин Хрисогелос. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък. Имам три кратки въпроса. Първо, Ролята на гражданското общество е изключително важна за укрепване на една демокрация и за отношенията между етническите групи. Имате ли някакви планове за насърчаване на развитието на гражданско общество? Втори въпрос, който за нас също е много важен и е сред темите, които сам които не повдигнахте в, относно процеса за присъединяване. Можете ли да ни кажете каква стратегия за опазване на околната среда имате в съзвучие с европейската политика? И трето, разбира се, че и Гърция в миналото направи много грешки, търсейки така, консенсус за име с вашата страна. Имате ли някакъв график, някаква представа до кога най-късно трябва да се приеме общо име или име плод на консенсус. Госпожа Нейнски, една минута. Като бивш външен министр на България, по времето на който беше подписана декларацията за добросъседство с Македония, а и като човек, който обяви лично независимостта и признаването на Македония преди толкова години, ще си позволя да се обърна лично към министра и да го попитам, той би ли се ангажирал в лично качество като министр на външните работи за нормализиране на отношенията с България? Защото и би ли се ангажирал лично с това да бъдат зачитани правата на македонски граждани, които имат двойно гражданство и българско гражданство? Защото аз съм съгласна с госпожа Луначек, че държавите наистина не трябва да, да бъдат препятствие за членството. И аз съм сигурна, че когато всички държави на Балканите станат членки на Европейския съюз, ще има много по-голяма нормализация. Но, госпожо Луначек, не държавите членки блокират ние трябва да, да знаем, че Европейския съюз трябва да остане верен на принципите си и на правилата си. Това не е наш личен каприз, това е желание за нормализиране на взаимоотношенията между страни и членки и е нормално тези въпроси за интересите да бъдат поставени. Благодаря ви. Minister, you have five minutes for answers. <laughs> Ще се опитам да групирам въпросите, защото не виждам друго решение. И така. Първо, сегашната ситуация и добавената стойност. А, ако а, започнем преговори за присъединяване и ако не започнем повечето от въпросите, които бяха повдигнати, околна среда, критерии, какво може да направим за подобрим добросъседските отношения, са технически свързани с това, че преговорите за присъединяването са най-доброто средство, което имаме, за да може нещата да се развият в положителна посока. Това е емпирично доказано от всички предишни присъединявания за факт че трябва да се удовлетворят изискванията на всички държави членки, правят а, а, така, че а, присъединяващите се страни се стремят да отговарят на всички условия. В сферата на окол, околната среда имаме ситуацията, в която се нарича а, споразумение за стабилизация и асоцииране. Това беше подписано преди 11-12 години. В този формат парламент има подкомисии, всяки от всяко от които се занимава с лични неща. Право, Фред, правосъдие, околна среда и така нататък. Повечето от тези подкомисии нямат какво да обсъждат, защото а, като кандидат държава, държава кандидатка, ние няма какво да правим. Ако не започнем преговори за присъединяване. Тези хора се питат какво ще правят в следващите етапи. И това е свързано също така с жизнеността на подобни ситуации. Мога да кажа, че вземането на решение в Америка беше, в Европа, извинете, беше взето на базата на мерки за а, управляване на кризи. Това, което аз предлагам е в е, да се премине към стратегическо мислене. Естествено, трябва да направим много повече реформи. Определено ще е, ги направим в процеса на предприсъединителните преговори. Но от гледна точка на резултатите, ние сме 7 години а, е, държава кандидат, 2 години с препоръки за започване на преговорите. Всичко това е близо до чудо. Никой не е бил подложен на такова дълго чакане. А, хората на шега ми казват, че ние сме такъв добър кандидат, че вие не искате да ни загубите като кандидат, но по-добре е да преминем към следващата а, стъпка, за да имаме повече възможности, за да можем да изпълним по-сложните реформи, които са необходими. Сега, по втория елемент – междуетнически отношения, значението им в регионален контекст. Аз бих обединил това с въпросите, които повдигнахте, например, за хората с, с българско и македонско гражданство. Мисля, че единственият начин да се реши този въпрос е по-европейски. Отваря се европейското пространство, вие вземате решение за това как се чувствате, от каква националност е, а и държавата вече чрез институциите си трябва да предостави равнопоставеност на всички. Ако разгледаме това от гледна точка на критерии, Балканите, може би македонската ситуация не е лоша, защото именно е, това се стремим да постигнем. Ако вс... ние бяхме държава членка на Европейския съюз, всички държави биха е, били третирани на европейски принцип и няма да има е, е, оплаквания от дискриминация. Правовия ред трябва да се приложи за всички, всеки случай трябва да се разглежда според е, негови, неговата специфи, специфика и няма да се намесват въпроси на корупция, трансгранични въпроси, етническа принадлежност. Трябва да се разгледат всички тези неща по-отделно, онеси, от онези, които са в клуба и от онези, които са извън клуба. Какво може да направим? Мисля, че съвсем ясно ясно казах кои са важните сфери за нас. Ние искаме нещата да се развиват. В допълнение опитваме да решим въпрос, че проблема на Гърция, че ще има държава, която на север от нея се нарича Република Македония и блокира нашето присъединяване. Аз мисля, че единственият подход за решаване на това трябва да се основава на правовия ред. Има едно споразумение от 1995 година във връзка с решаването решаването на проблема с имената. Всички трябва да решим а, тези проблеми неселективно. Получихме меморандума за разбирателство. Там има естествено а, елемент на а, предубеждение, защото това все пак е позицията на едната страна, но меморандума трябва да отчете позициите на двете страни и да отрази реалността. Аз мога само да се съглася и да подчерта факта, че Македония няма териториални а, претенции, не иска да променя границите си, не иска да бъде заплаха на когото и да било от нейните а, съседи. Това е реалността и мисля, че тази реалност реалност трябва да бъде поставена в правилния контекст, когато подписваме послания. ангажирани ли сме с поетите ангажименти? Отговорът е да, ясно да, независимо от това дали става отношение с въпрос за отношение с Гърция или за двустранни споразумения, подписани в миналото с България или друга общност или държава, с която имаме двустранни отношения. Всичко това е факт. И ако спазваме правилата, имаме по-добри възможности да решим нерешените въпроси. Възможно ли е този въпрос да проблемите да се влачат толкова години. Мисля, че проблема е в стимулите. Ние не пренебрегваме реалността, тя определя нашите действия. От гледна точка на стимулите, положението позицията на Македония е, че имаме най-висок приоритет да решим проблемите, които биха ни пречили в нашето присъединяване. Нашия интерес е най-голям, защото 90% от Нашето население казва, че искаме да се присъединим и към двата клуба. От друга страна имаме позицията на държавите членки,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 but we just want to be given a fair chance based on the assessment. Искаме да получим шанс на базата на преценките, които бяха направени в миналото. Коментарите на Карл Билд, конфликтите, държавите, нациите, мисля, че в подобни процеси на вземане на решения е много трудно да се обясни на гражданите, но много лесно се разбира от гледна точка на европейските институции за това кой е най-лесният начин. А, това е много важно за онези, които са изпълнили критериите, но а, тази година имаме най- а, силните доводи, че това трябва да започне. И самия факт, че залогът, залогът е доверието в процеса, трябва да ни накара да направим правилната стъпка. Във връзка с въпроса на господин Кирилов, господин Ковачев и госпожа а, Нейнски за процеса срещу Вапцаров, искам да кажа, че не съм историк и не искам да а, третирам историята по неисторически начин. Това, което беше предложено, е един много добър подход, именно да оставим историята на историците, т.е. нямаме, не, не бива да смесваме проблемите с процеса на присъединяването на Балканите. Едва ли ще има а, две държави, които имат съгласи по всички исторически въпроси. Трябва да приемем това и да намерим някакъв компромис в бъдеще. В демокрацията правовия ред и зачитането а, трябва да бъде а, водещо. Когато сме в Европейския съюз, всички печелим от това. Не искам да споменавам, че е неизбежно да се каже, че процесът на разширяване е бил използван в миналото за постигане на ползи в други сфери. Не смятам, че процесът на разширяване трябва да бъде смесван с други въпроси, които не са свързани. Европа е а, в Европа са важни правилата и трябва да това да остане така е, и това е гаранция за успех, защото иначе компрометираме всичко постигнато в миналото. Сега по въпроса за кандидатите за обежище, а, преводът се прекратява